Скъпи колеги, предлагам ви да започнем нашата работа. Моля, вземете местата си. първо ще чуеме две презентации. Първото мъже и жени в правните професии. А, аз няма да казвам нищо, като уводни думи ще дам думата на Юта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че присъствате на този важен семинар относно равнопоставеността между мъже и жени. Радвам се, че сред нас има много известни експерти, госпожа Натингс от Виена, която ще ни представи представи едно изследване на жените в правните професии в Европейския съюз. Госпожа Лиса Хървинг от университета в Белфаст. Също така Джейн Елис от ABA, Изследването им е много интересно, доколкото разбирам, и на много интересна за нас тема. И също така благодаря на секретарята, който работи много упорито по тази тема и който заедно с комисията ФАМ извърши огромна работа по тази тема. Бих искал да ви припомня, че в член 8 на договора за Европейския съюз е, е, записан принципа на равнопоставеност като хоризонтален принцип като целта е да се предмахнат всички неравенства и да се насърчава е равенството между мъже и жени. Това е основополагащ принцип на Европейския съюз. Горда съм, че ние тук в нашата комисия, която е водеща в тази област, Имаме план за действие. План за действие прият през марта тази година. В плана за действие са записани няколко е, дейности. Ние обаче не записахме, че ще започнем първи да прилагаме този, този принцип. Първо в нашия секретарията и ще има допълнителни обучения за политическите групи, членовете е, и нашата администрация. Ще организираме и много семинари и изслушвания, за да направиме всичко, въз... всичко необходимо, да каниме експерти, които да бъдат наистина водещи в областта на равнопоставеността. Мембарите, членовете на нашата комисия трябва да помислят какво могат, какво могат да, направят, за, за да прилагат този принцип. Също така, при набирането на на персонал, трябва да внимаваме да спазваме принципа на равнопоставността. Въобще ще си напишем домашното. Но, що се отнася до нашите политически действия от тук нататък, Необходимо е по време на изслушванията и информативните заседания, да имаме еднакъв брой експерти, мъже и жени, които да ни представят своята гледна точка. Също така по време на мисиите трябва да се получаваме от най-добрите практики. Не, не, не мога да, да, да, да бъда абсолютно изчерпателна, но преди да ви дам думата, бих искала да, да ви благодаря за интересните изследвания, които ще ни представите днес. Те бяха много. Те са и както полезни, така и вдъхновяващи. Жените са постигнали много високо ниво на образование, на компетенции, но все още структурите и рамките ограничават техния достъп до върховете и някакси възпрепятстват развитието, кариерното развитие. Ще видите, че Колкото повече се извисяваме в пирамидата, толкова повече мъжете са многобройни в правните професии. Това продължава да бъде проблем. но ако обсъждаме нещата, си даваме възможността, създаваме възможността те да се променят. Благодаря ви за свършената работа в в вашето изследване прозират също така някои стереотипи, които все още се прилагат при наемането на а, хора все, все още има недостатъчен баланс между личния живот и професионалния живот, особено при жените. Има липса на прозрачност при назначаването, при а, напредването в а, кариерата. Също така а, лип, а, липса на видимост. А, на жените, на а, а, ръководни постове. И сега давам думата на нашите експерти. Благодаря. Ние знаеме, че този, тази тема ви вълнува. Вие сте е, така много, работите много по този въпрос. Сега ще започнем с едно представене на изследване от е, поискано от, наш, от нашата комисия. Дами и господа, ще споделиме резултатите, които сме постигнали. Аз ще ви обясня каква методология сме приложили и какви резултати сме постигнали, а Лиза Ирвайн ще навлезе в подробностите, свързани с а, различните статистически данни, а аз ще направя заключението разполагате с 10 минути, казва председателката. 10 за всяка една от вас. Аз представлявам OSB Consulting. Това е а, а, частна фирма за консултации от Виена. Лиза Ирвайна е представител на Queen's University в Белфаст, един университет, който е сред е, водещите съгласно световната ранглиста на университетите в е, света. Виждате тук имената на седемте експерта, които работиха по това изследване. Целта на нашето изследване е да дадеме представа за положението в различните правни професии в 28-те държави членки и да потърсиме причините за недостатъчното присъствие на жените в някои от тези професии. Методологията беше следната. Направихме преглед на съществуващите публикации, разговаряхме с заинтересованите страни, страни и също така събрахме данни. Разполагаме с данни от 2014 година. Това е така наречената най-добра информация, която ни можахме да откриеме в отделните държави членки. Разбира се, не разполагаме с с а, данни за абсолютно всички видове професии или а, специфични професии във всичките държави членки. Колкото. А, събирането на данни и данните покриват различни области, като включително психология, социология и така нататък, така че те не винаги са много представителни за това, което ни интересува в случая правните е, професии. Сега, Стереотипите, знаете, че жен, много често жените трябва да доказват със своите компетенции в продължение на целия си професионален живот. и на тях много редко се гледа като е, всецяло развити е, в професията си личности. Съгласно публикациите става ясно, че е, жените не се радват често на мрежи, които да им под да ги подпомагат в развитието на професиите и за заемане на а, високопоставени постове. Също така трябва да споменеме и липсата на прозрачност. Особено в водещи ръководни позиции жените не са достатъчно представени, особено в някои а, отрасли, в някои видове специфични професии. Лиза. И така изследването стъпва върху статистическите източници на държавите членки. Е, данните за съдебната власт, включително прокурорите и е, персонала на юридическите органи, който не е съставен от юристи, е, стъпва върху Евробараметър. Има също данни, които сме използвали от източници на Европейската комисия в връзка с студентите по право, във връзка с преподавателите по право. There is an average female Сред съдиите на първа инстанция 59% са жени през 2014 година. Това означава леко преимущество на жените в числено отношение. В страните с прецедентна правна система мъжете са повече, но в 13 страни с континентална правна система жените са мнозинство на първа инстанция. When it comes to the Supreme Court... По отношение на съдиите във върховните съдилища, картината е драстично различна. Около две трети са мъже от съдиите а останалите са жени. Само в Румъния, Люксембург, Латвия и Словакия жените са повече. Тоест, жените на по-низките нива на иерархията са свръхпредставени, но колкото по-нависоко се изкачваме в иерархията, толкова повече стават мъжете. Това са данните за прокурорите. На първоинстанционно ниво 40 51% са мъже, 59% са жени. Само в Словения е по-различно. Както и в Германия и в Италия. Там мъжете на първа инстанция са повече. На ниво Върховна прокуратура има, разбира се, свръхпредставителство на мъжете. Те са повече от 60% от всички върховни прокурори на това ниво през 2014 година в Белгия е имало почти само жени. Но като цяло от 60 на 38% е спаднало представителството на жените в някои държави. В Дания расте съотношението жени към мъже в Латвия и в Словения също има малко мнозинство, малък превес на жените над мъжете на ниво Върховна прокуратура. По отношение на съдебния персонал в съдилищата, тук има доста включени професии и доста голям брой лица. Е, помощниците на съдиите, административен персонал, технически персонал, деловоден персонал. Като цяло, не, е, съдебният персонал е преимуществено от жени. 26% общо са мъжете през 2014 година. Останалите са жени. Само в Люксембург сред съдебния персонал мнозинство имат мъжете. Данните за жените адвокатки в Европейския съюз се базира върху данни, обнародвани от адвокатурите. В съответните държави членки има различни видове адвокатури. В течение на времето адвокатките стават все повече на брой. В България увеличението е с 18%, в сравнение с 2005 година 17% увеличението в Гърция, 16% е в Словакия. Като цяло професията на нотариусите в страните с прецедентна правна система, там преимуществено има мъже, 75% нотариуси. Има значителни вариации между държавите членки. Преди всичко в централната и източната част на Европа 11 държави членки имат най-вече жени нотариуси в страните с прецедентна правна система и в западната част на Европа нотариусите са преди всичко мъже. В Австрия 91% от нотариусите са мъже, 83% са те в Германия. В Словения може да се даде пример за равенство между двата пола по отношение на нотариалната професия. Расте броят на жените студентки по право навсякъде. Даже е, в е, е, Харватия 70% са студентките по право в сравнение с 30% момчета. При докторската степен положението се променя. В Австрия, България, Литва, Унгария и Словения студентките на това ниво са повече, докторантките са повече от докторантите. В останалите държави членки е обратното. Сега давам думата обратно на колегата. The data... Данните в това изследване показват, че има неравновесие между двата пола на върховите нива в юридическите професии. Също така има категорично сегрегиране в тези професии – като помощният персонал преди всичко е изграден от жени. Това означава, че трябва да се работи върху правната култура и практика, така че да бъде създадена и запазена среда, в която както жените, така и мъжете имат равни възможности да работят като юристи. Има някои препоръки проистичащи от това проучване и те се отнасят както за краткосрочния, така и за средносрочния период. Бихме желали да споделим с вас сега тези препоръки. Споделянето на добри примери от практиката за преодоляване на неравенството между двата пола в различни държави членки, разработване на проекти за преодоляване на това неравенство. Възприемането на положителен подход към преодоляване на неравенството чрез изграждане на планове за действие в държавите членки. Да се работи с Генерална дирекция правосъдие, с Комисията по въпросите на жените и Европейския институт за равенство на половете в тази насока. Разискванията за равенството на двата пола трябва да бъдат свързани и с стимули за държавите членки да се преодолее това положение. Има необходимост от разработване и на инструменти за тази цел. трябва да се създадат и стимули за изграждане на мрежи, които се стремят към постигане на равенство в юридическите професии като е необходимо да се въведат и процедури е, за е, достъп до длъжностите, които да се опират на обективни и прозрачни критерии, на безпристрастност, особено страните с прецедент на правна система. Сега по отношение на данните, вторичните данни, които са използвани като основа за нашето проучване, не са винаги достатъчно последователни. Има недостиг на данни. Трябва да се създадат статистически инструменти, които отразяват съществуващите разлики между професиите и стъпвата върху съпоставка на различните държави членки. Необходими са повече емпирични доказателства, по-обхватни данни за съпоставка. Например, за това има ли разлика в заплащането според пола, информация за всички аспекти на вертикалната и хоризонталната сегрегация, процентното съотношение на мъже и жени в отделни области, броят на мъжете и жените на различните нива от иерархията, времето, което е необходимо на двата пола, за да се издигнат в тази иерархия и също така каква част жени, каква част мъже работят на непълно работно време. Необходими са дизагрегирани данни за различните професии. Комисията по правни въпроси може е, да обсъди с статистическите институти на държавите членки, например, е, начините да се дезагрегират данните е, за студентите по право и за преподавателите по право, за да се следи по-отблизо ситуацията с равенството в тези насоки. Сега, препоръките ни по отношение на юридическото образование са следните. Разработване на препоръки за обща рамка на учебни планове и програми за юридическото образование, както и включване на тематиката за равенството на половете в юридическото образование – Темата за равенството не бива да се е, изолира като отделен предмет, защото това се натъква на съпротива. По-скоро тази проблематика трябва да фигурира във всеки от предметите, които се изучават е, като под въпрос. Благодаря много за вашето внимание. Очакваме изказванията и въпросите ви. Благодаря ви за вашето изложение. Е, преди да преминем към въпроси, предлагам да минем към е, втория доклад, второто проучване и тогава ще чуем въпросите. Госпожа Джейн Алис, ръководител на звеното юридическа политика и проучвания в Международната асоциация на адвокатите. Заповядайте. Thank you very much. Много благодаря и добър ден, госпожи и господа. Много се радвам и съм много благодарна за възможността да обсъдя този доклад, който ще бъде пуснат тази след няколко седмици. Търси се информация в правната практика. Получихме около 6 6000, повече от 6000 отговори на тази анкета. Бяха проучени е, литературата, която беше която е, предоставяше различните данни, констатациите, които е, постигнахме се идват е, главно от е, търговското право а, голяма част от информацията е съсредоточена в жените, в юридически фирми. Това трябва да се има предвид. Всъщност, мислех, че някой ще ми каже, че говори бързо. А, това, когато се говори за феминизацията на юридическата професия, а, това, грубо казано, е глупост. Феминизацията обикновено се извършва някъде на по-низките равнища. От всички отговори, които получихме от нашата анкета само 14% казва, че те са партньори, че те са съдружници във фирмите. Всъщност те не влизат, не достигат до тези висши позиции. първа, първата консултация е, че политиката за диверсификация не действат така както са е, изработени сега. Тук ме интересува е, интересуват ме балансирани, гъвкави постановки. Е, жените работят добре. Политиките се разработват на базата на това, че жените трябва да се вместят в предварително създадените места за тях в контекста на а, юридическите фирми. А ако правните фирми сериозно искат да подобрят диверсифицирането, разнообразието, те би трябвало да преразгледат сегашните си практики политики, за да установят съществуващите проблеми. Всъщност политиката за диверсификация е разработена, а, но председателката председателката прави забележка на ораторката да говори по-бавно. Няма връзка между политиката на диверсификация, които се разработват така, че да могат жените да се вместят в определени работни места и самите работни места. Жените са обаче влизат в юридическата професия и има а, една идеологическа промяна от а, правната професия в бизнеса, в а, международното право и конкурентоспособни правни предприятия. Това а, води до големи а, увеличения – а, на часовете, които, за които може да се иска хонорар. В 50-та година това е било 1300 на година, сега е 18 000, а сега, а, извинявайте, 1800 а, сега са 2020. Ако искате да издадете квадрат, квита, квитанция за 2200 часове, това означава, че трябва да работите по 40 часа на, сед... на седмица. Тук можете да водите деца понякога в службата си, но това води до ерозия на индивидуалното пространство на човека. И, и много често мъжете са съдружници в тези а, правни предприятия и се очаква, че юристите се посвещават 100% на фирмата, на колегите си и на клиентите си, което не може да стане при жените. В една от статиите, които четох, е наречения стъклен а, таван е наистина едно ограничение. Говорихме за менторството. То е много важно, за да можем да си помогнем да разработваме мрежи, да обсъждаме възможности за растеж в кариерата и така нататък. Но всеки юрист, който иска да прогресира, се нуждае от спонсор, а не от ментор. И ще обясня какво има предвид. Принципът на присъединяването към една юридическа фирма е общо заето прозрачен. Човек подава заявление и се определя дали той може да е успешен. Тук именно се намесва менторството. Ако един човек иска да постигне кариера, правна кариера, а, това става чрез един партньор, който започва да се интересува от вас и да ви спонсорира. Няма а, подаване на документи за съдружничество. Един по-възрастен, по-старши човек е, ръководи новия човек е, да научи е, процеса, чрез който да стане съдружник. И обикновено съдружниците си избират хора по своя образ и подобие свое, а докато е общ фактор, че е необходимо това да се промени. Този процес не е формален и определено не е прозрачен. Сексуалният тормоз продължава да подкопава напредъка, който е постигнат в дадена фирма и остава а, значим проблем, както за мъжете, така и жените. Около 50% от анкетираните а, посочват това като проблеми. Накрая, нашите проучвания показват, че тези констатации не са уникални за правдата професия в хедж фондовете, в инвестиционните фондове, проблемите са сходни. Ние направихме кратки анкети в други сходни сфери и установихме, че там а, нещата са сходни, както в правната професия. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Председателката, благодаря ви за много интересната презентация. А, вие говорихте всъщност за реалния живот. На мен ми направи впечатление а, броя на часовете, които се очаква да работите. Аз не можех да го обърна на, в началото към работа по а, на ден. Тук а, Колегата от дясно ми казва, че става дума за повече от 12 часа дневно. Мисля, че сме луди. Живота става откачен. А сега ще изслушаме изложението на двата доклада. След това имам, имаме, въпро... имаме възможност да задаваме въпроси. Аз веднага имам един въпрос, ако ми позволите. Госпожо Ната, във вашето проучване много често споменавахте държавите, в които се прилага гражданското право и държавите в прецедентното, с прецедентно право. И а, говорихте за преобладаването на мъжете. Има ли разлика а, от гледна точка на равнопоставеността между пол, половете, между а, държавите с европейско законодателство, континентално и англосаксонско законодателство? Отговор. Благодаря за въпроса. В държавите с прецедентно право престижа е по-различен. Престижа да се достигне до позиции на върха и процеса за достигане на тези позиции е различен. Докато държави, с гражданско право има повече прозрачност, защото има е, ясни позиции. Например, за получаване на а, позиции в съдебната система, в съдилищата. Да, можете, разбира се, да говорите и на немски, разбира се, можете да говорите на всички езици. Имаме превод, казва председателката. Исках просто да говоря за процедурите, които се използват в, които са валидни за съдилищата в, държ, държавите с континентално право. Там са по, по-ясно кодифицирани, докато в държавите с прецедентно право се използват много повече препорък банки, а, мрежи. Е, това каза колегите. Тези впечатления, които получават а, хората, се формират на ранен етап. И тогава мъжете се подкрепят взаимно в мрежа. Това не е въпрос за пол има по полов принцип, по полов признак има и етнически специфичности, търсят се определени качества от другия и това е включено в данните, които установихме. Именно това са много важни, ясни и прозрачни процедури, които дават еднакви възможности на всички. Председателката, благодаря. Нямам въпрос, искам само да кажа, че мисля, че вашите констатации са много важни за нашата комисия и двете проучвания. Много ясно ги обяснихте. Получихме препоръки за това какво може да се направи. И ние като комисия можем да продължим да работим и ще го направим. Искам да препоръчам на колегите да работят по този въпрос и да работят по плана за поставянето на проблемите, тъй наречения джендър мейнстриминг, за да видим а, да проучим какво вече е прието. Благодаря ви много като докладчик по джендър мейнстриминг. Много се радвам че изслушах това. Виждам, че тук им, е, присъстват някои колеги, е, други отсъстват, но ние ще ги ангажираме след този семинар. И това беше едно чудесно заключение, казва председателката. И аз просто мога да се присъединя към вас. Искат ли комисията? Да, разбира се. Е, много благодаря това бяха две много наистина интересни проучвания, които са сходни на това, което ние правим. Нашата стратегия за равнопоставеност между половете е сходна с това, което вие говорихте. Не става дума само за секторна сегрегация. Отиваме много по-надълбоко да видим какви са разликите и тъй наречения стъклен таван, как всъщност се отнася към другите пречки и бариери. Института, за който говорихме, е, изправи едно проучване на сектора, в който мъжете и жените нямат еднакви възможности. Тази сутрин имахме колоквиум по основните права. Аз участвах в една сесия на а, а, разликата в заплащането на мъжете на жените и даването на повече правомощи на жените. Вие откроихте някои от обсъжданията, които бяха а, засегнати там и различните бариери, не само свързано с кариерата на хората, невидимите бариери, които бяха споменати в последното проучване, именно, че трябва да имате спонсор но мисля, че това беше посочено и във вашето проучване. Баланса между служебния живот и личния живот, дългият дългото работно време, възможност за работа от дома, но това е, може да е много трудно, защото обикновено времето се поема много повече от жените и трябва много внимателно да отчитаме всички тези елементи, за да може да отразим равнопоставеността между половете. Ние приветстваме резултатите на вашите проучвания и ще помолим също така Европейския парламент да проследи тези а, изследвания. Председателката, благодаря. Мисля, че трябва да обединим усилията на всички добро намерени хора, мъже и жени. Всъщност забравих да кажа, че вчера а, пуснахме един план за действие за разликата в заплащането на мъжете и жените. Някои от нещата също така бяха споменати. Там ние се опитваме да имаме един всеобхватен план за действие, за да може да решим проблемите с неравнопоставеността по полов принцип. Председателката благодаря. Сигурна съм, че ще направим всичко, което зависи от нас, да работим по този план за действие. Силвия. Много благодаря. Не искам да удължавам а, заседанието, но всъщност ние обсъждахме идеята за това държавите членки да а, в, изпращат кандидати от мъж и жена за Европейския съд. Може би по този начин ще се постигне баланс. Списъка от нещата, които трябва да бъдат направени е дълъг и мисля, че е много полезно да се проведе проучване. Председателката, да, и ние стигаме до същи, едни същи заключения, нали? Но важното е, че а, постигаме напредък, ще продължаваме да проследяваме какво се прави, за да насърчим равнопоставеността между половете. Благодаря ви за присъствието. Закривам тази точка и сега преминаваме към а, точка номер 30 от дневния ни ред. <laughs> So number, item number 30 is a workshop on uh, planning cross-border... Е, е семинар е, Трансграничното наследство лесно или трудно дело. Аз лично смятам, че е много трудно и голямо предизвикателство. Но ще видим какви ще бъдат заключенията на семинара. So the workshop... Uh, Не, неодавна комисията ДРОА се занима с тази тема, като имате предвид, че регламента за наследство влезе в сила преди две години. В момента може, имаме вече някакви резултати относно прилагането на този регламент. Да, идеята е да видим дали регламента постига целите и създава правна сигурност, предвидимост. Ще дадем думата на нашите експерти. Надявам се, че технологията работи, защото първо ще чуем видео представене от доктор Фичен от Абърдинския университет относно ролята на автентичните документи при наследството в Европейския съюз. И това изследване е много важно за експертите в областта на наследството. А сега можем ли да видим видеото? А, окей. Okay. Добър ден. Това е, е доклад по едно изследване на наследяването от 2015-2016 година, извършен от Пол Бомон, доктор Джонатан Фишер, мис Джейн Холидей, всичките в Центъра по международно частно право към университета в Абердин. Аз представям този доклад днес, казвам се доктор Джонатан Фичен. Каква е предисторията на проучването? Е, регламента за наследяване на Европейския съюз 650-2012 година. Той цели хармонизиране на международното частно право и стълкновителните норми на участващите 25 държави членки, досежно наследяването. В 22 от тези държави наследяването е свързано с един или повече автентични актове. Затова е необходимо самият регламент за наследяване да позволи тези актове да пораждат правни последици отвъд националните граници. И в регламента има две разпоредби, член 59-60, които пораждат различен правен ефект в сравнение с държавата членка, в която са съставени и държавите членки, където се изпълняват. Те са другите 24 участващи държави членки. Автентичните актове за наследяването се дефинират в член 3, алинея 1, буква И на регламента. Ако от една държава членка възприема един документ като автентичен акт и той отговаря на другите изисквания на регламента, този акт може да се ползва от член 59. Член 59 е предмет на това проучване и той задължава другите държави членки да приемат подобен акт, като му придадат аналогична доказателствена сила, каквато той би имал в държавата членка, на происход. Такова приемане е ново и най-вероятно автономно правно понятие за Европейския съюз, както и ново правно понятие за националните законодателства. Защо направихме проучването? За член 59 е необходимо органите в приемащата държава членка да стигнат до извод, че един автентичен акт, свързан с наследяване от друга участваща държава членка, е създаден и да раз, знаят каква е доказателствената сила на този акт в държавата членка на происход и след това да преченят с оглед на изключението за обществен ред как да съпоставят и как да нагодят доказателствената сила на този акт в собствената си система. Има регламент за изпълнение 1329 от 2014 година. Той съдържа допълнителен факултативен формуляр в приложение 2, където са посочени данни, които да съпътстват един такъв изпълняван в друга държава членка автентичен акт, но тези списъци не са, не са част от самия регламент за изпълнение. Целта е да се спазва изключението за обществен ред във всяка от държавите членки. За Швеция, Финландия и Кипър е много важно да се съдейства от органите на другите държави членки, тъй като те нямат национални автентични актове. И следователно биха се затруднили, ако им бъде представен такъв акт от гражданин на държава членка, различна от тяхната. Каква е методиката на изследването? Университетът на Абърдин привлече национални експерти от 25 държави, страни по регламента за наследяване. Всеки от тях попълни детайлен въпросник за националната правна система, използването в нея на автентични актове, ако има такова, и също така използването на такива актове в контекста на наследяването. Също така Потърсихме информация за това, релевирано ли е изключението обществен ред, за да не се допусне действие на чуждестранен автентичен акт в държавите страни по регламента. Освен това, е, поискахме допълнителни е, информации за някои правни системи, е, като нотариусите в отговор на искане на съвета на нотариатите на Европейския съюз безплатно ни предоставиха попълнени въпросници. Самият доклад сега ще се спра на него. Извлякохме релевантни данни от всеки от националните доклади, заедно с информацията, която ни дадоха нотариусите и направихме сводки страна по страна. Послед, следните въпроси. Видовете автентични актове, използвани във всяка от държавите членки в областта на следяването, ако има такива. Второ, характера на доказателствената сила на а, тези актове, свързани с наследяването в 22-те държави членки, където този институт е познат. И на трето място, как се прилага изключението за обществен ред, за да не се допусне пораждането на правен ефект на някой от тези автентични актове в друга държава членка. Е, ние организирахме е, констатациите за всяка държава съобразно списъка на данните в приложение 2 към регламент 1329 от 2014 година. И е, също така направихме препоръки за подобряване на действащия текст на регламента. Какви са препоръките? препоръчваме изискването за приемане по член 59 от регламента да не се обърква е, с е, по-ранни национални или европейски концепции, свързани с признаване, например на съдебни решения или други автентични актове. Да кажем, е, приемане означава презгранично допускане и улесняване настъпването на доказателствената сила на автентичен акт. И така доказателствата могат да бъдат оспорвани или оборвани като доказателства в другата държава членка, както е в държавата по происход. Второ, Правилното попълване на стандартния формуляр по приложение 2 от регламента за изпълнение трябва да бъде силно насърчавано, тъй като член 59 може да произведе най-добре ефекта си именно по този начин. На трето място, нотариусите а, трябва да знаят, че те винаги имат компетентност да издадат стандартен формуляр по приложение 2 във връзка с автентичен акт, който са изготвили преди това в качеството си на нотариуси. Четвърто, приложение 2 също така трябва да съдържа достатъчно детайли за доказателствената сила на един национален автентичен акт, така че органите в другата държава членка да могат е, надлежно да го приемат. Е, тези данни могат да бъдат стандартизирани е, предварително. И Пето, премахването на по-раншни национални процедури за легализация, съгласно член 72 от регламента за наследяванията, трябва да бъде по-широко оповестено. Също така предлагаме да се обмисли възможността за оправомощаване на органите в другите държави членки, които получат автентичен акт за наследяване съобразно член 52 да вземат едно от следните три решения. Първо, да поискат попълването на формуляр по приложение 2 от регламента за изпълнение, ако няма все още такъв формуляр. Второ, да поискат необходимите преводи на автентичния акт и на формуляра по приложение 2. И трето, да поискат и да задължат за съдействие от нотариус държавата страна на происход. В момента нито една от трите възможности не съществува съгласно член 59. много ви благодаря. С това е, моето проучване и неговото представене приключи. Благодаря. Е, господин професорът не е сред нас, но много му благодарим за неговото изказване. Сега е, господин Франсуа Тремоза, нотариус в Тулуза, получава думата. Да, имате думата, господине, за 10-минутно изказване. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да взема думата днес тук. Благодаря ви от името на 200 хиляди души, които работят в нотариатите в Европа, като нотариус във Франция. И след влизането в сила на регламента е трябвало да прилага, да изпълнява автетични актове от Испания, Холандия и други страни. Не съм без, без никаква трудност. Така че искам да ви успокоя наистина. Регламента се прилага отлично и функционира отлично в Европа. Още в самото начало, още в самото начало искам да кажа, че това е голям напредък в областта на трансграничното и международното наследяване. защото регламента упро... Е, упростява някак е, ежедневието на гражданите, тъй като неговият обхват е много широк е, и в него са описани ролята на завещателя, на и като цяло се упростяват всички наследителни процедури. Регламента замества 25 различни системи, прилагани в държавите членки. В момента се прилага приложимото право на последната държава на обичайно местопребиваване – и като компетентните съдилища са също съдилищата на страната на последното обичайно местопребиваване. Това улеснява ежедневието ни. Разбира се, ние сме а, юристи и винаги можем, смятаме, че нещо може да се подобри. Плъскаме с известни трудности, но Държа да подчертая положителният принос на този регламент. Какъв, какви са ам, трудностите? Първо, когато трябва да прилагаме право на друга държава. Когато става дума за право на държава членка, проблема е не, не, е, не е много тежък, но когато става дума за правото на държавата Бутан или други, то тогава е, нещата се осложняват. За, за, за щастие подобни случаи са редкост. Що се отнася до обхвата и член на първи, който споменава цял наръч изключения. Първо, фискалните, фискалните въпроси. Подчертавам го, защото все, всеки ден биваме посетени от, от клиенти, които смятат, че техните, че че, финан, че паричното наследство може да се урегулира с посредством този регламент. Подчертавам, подчертавам го, защото много хора просто не разбират, че фискалните въпроси са е, изключени от обхвата на регламента. Второ. Е, също така имуществения режим между съпрузи е, е изключен от е, регламента но преди е, из, из, изпълнението на наследствените процедури трябва да решиме въпроса, свързан с имуществения режим между е, съброзите. Това са две взаимосвързани е, проблема. Знаете обаче, че правилата свързани с имущественият режим между съпрузи все още не е влезъл в сила. А, това ще стане през 2019 година. Да, за, за двойките стъпили в, в брак от 19 година нататък нещата ще са прости и ясни, но в момента боравиме с казуси за хора женени преди 30, 40, 50 години. И мога да ви дам два примера. А, става дума за Франция и Каталуния. Каталуния като част от Испания, разбира се. А, имуществения режим може да бъде режим за разделяне на имуществото или на общност на имуществото. Каталунския нотариус ще запише в акта всички имущества. докато ако, ако, ако, ако акта а, е а, издаден във Франция, в него ще фигурират само, им, само ще фигурира само имуществото, което се намира в Испания. Так, така че като като като, като, като, като цяло удостоверението решава известни проблеми, но а, не изцяло. Трябва да видим е, дали в, в бъдеще не трябва да се намери някакъв начин за решаване на тези проблеми, а, които са с, а, до, до известна степен ретроактивни. Сега, също така исках Исках да се спра на понятието обичайно местопребиваване, което предопределя приложимото право. Много често това понятие е лесно за е, определяне, тъй като всички се, се знае къде е живяло лицето. Примерно, ли, лицето е живяло във Франция през последните години, няма никакво съмнение в, в това, но Разбира се, има и, и патологични случаи за хора, които живеят в две страни или е, лица, е, които след пенсионирането си живеят 8 месеца в една държава и прекарват 4 месеца в друга държава е, членка или или живеят в е, Южна Европа, а в е, Северна Европа е е, тяхното фискално а, е, седалище, включително там получават и своите пенсии и други приходи. А, е, същото касае и за лица, които живеят в а, е, домове за възрастни хора в а, трети страни. Ако, примерно, а, да, дадено лице е било а, изпратено в старчески дом, в друга страна, като е, то не е, е имало възможност на воли изли да е, изрази е своята воля. А, кое ще бъде приложимото право? Приложимото право на държавата, където е, е домът за възрастни или държав, държавата, в която лицето е прекарало годините преди да постъпи в този старчески дом. Това ще реши съда в случая. И още нещо. Дали понятието обичайно местопребиваване е открите автономно и се прилага в целия Европейски съюз. Обикновено това понятие се е, е, зависи от регламента, в, кое, в който е описано. Ако а, примерно става дума за смъртта на лице в зависимост от раз, разглеждания казус. обичайното местопребиваване на лицето може да бъде в една страна, а обичайно местопреживяване на двойката на семейството, на домакинството да бъде в друга страна така че няма автоном, автономно понятие за сега, макар че това би било много полезно. Съжалявам. Много е интересно това, което казвате, но съжалявам, вече изчерпахте 10 минути, така че ако обичате, преминете към заключението. Само няколко думи от, относно наследственото споразумение, то е, то като, като, като цяло е нещо доста неясно. Е, Европейската комисия не споменава това понятие е, и никой не е много наясно с съдържанието на това понятие. Така че ще се спра до тук. Благодаря, госпожо председател. Вижда се, че говорите от висотата на опита си, а сега ще изслушаме вашият съсед, господин Карлос Видал от Испания. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви за възможността да мога да говоря пред вас днес. Като цяло регламента е, може би, един от най-добрите примери за е, интегрирането на Европа и за е, този регламент почива на принципа на единството, един завещател, едно наследство, едно приложимо право, една компетентна юрисдикция – и един изпълнител на завещанието и един документ Европейското удостоверение за наследство. В някои случаи обаче тези принципи не могат да се предлагат толкова категорично и трябва да се прилагат изключения. В областта на компетентността по практически приближения. Също така, що, що се отнася до документите, колкото до приложимото право, прилагането на правото на държавата членка при наследяване на даден вид имущество или поради економически, или поради други причина. Ще се спа основно на приложимото право, тъй като регламента е, допуска известни нарушения, които биха могли да бъдат е, избегнати, ако има адекватно тълкуване на нормите. Според е, регламента ще се, полага, ще се прилага посоченото от лицето право, дори това да не е правото на държава членка, но то ще определи по-нататъчните действия, които ще се развият и които ще се извършат от властите на, тази, на държавата, в която ще се изпълни. В предложението на комисията се в член 34 се предвижда изключване на така нареченото препращане. А, така че съда а, при прилагането на тези норми може да доведе до, на крайна сметка, до раздробяване на наследството и до разглеждането на различните маси наследство от различни е, закони, като, например, е, недвижимото и движимото имущество може да попадне под различни е, закони и в. Е, това води до липса на предвидимост и до невъзможност за получаващия наследство да планира бъдещите действия. В испанското право Върховния съд обикновено постановява принципа на единство на наследството извинявайте, но прекалено бързо четете, казва председателката. А, регламенто също почива на принципа на универсалност и единство – според член 34, който предвижда възможност за препращане при дадени обстоятелства, води до липса на сигурност за лицата, избрали правото на обичайното си место пребиваване, дори да става дума за трета страна, защото тази страна е страната, с която те са най-тясно свързани. И в е, този смисъл, може би, прилагането на член 34 алинея 2 може да доведе до известни нежелани последици. Ето един пример с е, испански гражданин, починал е, на 17 август 2015 година, без да оставил завещание, като неговото обичайно место пребиваване към момента на смъртта му е било в Куба, семейството му е там и по-голямата част от имуществото му. Но според Кубинския граждански кодекс на на тази дата наследството ще се е, урегулира от правото на държавата, чието гражданин е бил той. Независимо от е, е, какви, какво е имуществото му и къде се намира то. Е, значи е необходимо препращане към испанското право. Чиста се също така, че е, обичайното му место е, пребиваване в, към момента на смъртта не е било в е, Куба, тъй като той се е преместил в Куба малко преди смъртта си. Е, в такъв случай, съгласно член 21 алинея 2, се смята, че към момента на смъртта си лицето е имало по-тесни връзки с държава, която не е била държавата на обичайното му место, е, местопребиваване и тогава е, наследството трябва да се регулира съгласно кубинското право. И макар да става дума за право на трета държава, е, тук се пренебрегват разпоредбите на международното частно право и е съответно на член 34 алинея 2 за препращането. А, значи в първия случай има на лице тесни връзки с Куба, а препращането изключва а, прилагането на кубинското право. Затова е необходимо по адекватно тълкуване на член 34 алинея 2, за да се избегне това, което споменах. Така че подобно тълкуване предполага, че ако местопребиваването към момента на смъртта е в държава, а, с която лицето има и, и тесни връзки, то няма да се прилага изключението за препращане по силата на член 34 алинея 2. Е, удостоверението за наследство е, е посочено в е, член 35. Сега в, в, в, в, в има някои случаи, в които някои наследници са изключени от наследството поради някои политически или идеологически възгледи. Така че защитата на, на принципите на държавите членки и на целия Европейски съюз. А, и а, необходимост, необходимостта да няма дискриминация по какъвто и да е признак изисква а, точното прилагане на този регламент. И също така в удостоверението не трябва да има някак, някои разпоредби, които биха могли да имат последици върху обществения ред в държавата, в който той ще бъде и ползване. За разлика от като, като цяло публичните документи, удостоверението обикновенно ще се е, прилага в друга държава членка, различно държавата членка, в което е издадено. Както и съгласно, съгласно член 40 е, е, възможно това удостоверение да не бъде признато, ако с неговото съдържание има последици върху обществения ред в държавата, в която ще бъде използвано. И за това властите, които издават това удостоверение, трябва да преценят последиците, които е, ще има съдържанието на това е, удостоверение, защото ако те не го направят, никой не може да го направи в последствие. Извинете, може ли да стигнете до заключението? Съжалявам, но е, но просто не разполагаме с достатъчно време. По този начин ще се, ще се увеличи доверието и ще има повече правна сигурност. А, като а, ще се улеснят и последващите действия на всички унези, които ще трябва да борават с това разпореждане и ще даде възможност за достъп до известни регистри и за по-лесното регистриране на това удостоверение. Е, if, uh... Бих села да попитам комисията дали госпожа Вила Бадия иска да коментира. Не, не иска. Вие сте там. Или всъщност имате. Да, благодаря, госпожо председател. Исках само да кажа да само три неща бър, неща Първо искам да ви посоча за наръчника за нас унаследяване. То е изготвено в сътрудничество с държавите членки. Неговата цел е да обясни на гражданите ползите от новия регламент, които току-що бяха обяснени. Това се превежда в момента и се надяваме, че ще бъде публикувано от службата по публикациите много скоро. След това ще започнем една информационна кампания се надяваме, че тя ще стигне много, до много хора. Вече организирахме кампания по регламента, когато той стана приложим в лятото на 15-та година. Това беше много успешно и се надявам, че този е, наръчник също ще бъде така успешен. Искам да кажа, че Европейската е, правна мрежа, която обединява юристи от цяла Европа. Ние създадохме една работна група, в която участват и нотариусите. Значи това беше комисията, държавите членка и нотариусите в Европа които събират а, факти, които информират а, практикуващите юристи в държавите членки за това какво е необходимо, за да се регистрират активи, така че когато един нотариус или съд трябва да издаде документа, трябва да знаят какво да очакват в държавите членки. Всичко това дава възможност за реализиране на мерките е, и по отношение на гражданите, които подлежат на мерки за унаследяване. Комисията предприе проучване, което приключи тази година, и което ще бъде оповестено в интернет в съответния портал скоро, а именно какво правят държавите членки или какво планират да направят във връзка с електронното електрон, електронното регистриране на европейския сертификат за унаследяване. Това дава възможност на наследниците да покажат в друга държава членка, че те са законните наследници на определени активи, които се намират в друга държава членки. В този въпрос повдигна се въпроса дали практикуващите юристи трябва да знаят дали е издаден такъв сертификат в друга държава, за да се избегне стълкновение между тези сертификати. Ние започнахме да проучваме в комисията какво правят в държавите членки, дали те регистрират а, тези сертификати електронно, Въпрос е дали ще си заслужава Европейския съюз да предложи законодателство, което задължава държавите членки да регистрират сертификатите, които издават и дали това би било полезно държавите членки да а, свържат взаимно регистрите си на тези сертификати. А, заинтересованите лица а, подкрепиха масово а, тази идея, но ние трябва да а, преценим а, до каква степен ще има стълкновение между тези а, сертификати, които се издават по съвсем конкретни правила. Искам да кажа, че миналия месец съда постанови първото си решение Едното дело ще бъде гледано след два дена. Това е за регламента за унаследяването. Това е много важно решение, в което се казва, че държави, една държава членка, в която има, е, има а, наследник, а, който има а, наследство а, в друга държава, тази друга държава трябва да се чете как се прехвърля съответно семейното наследство. Няма да се впускам в подробност и това са технически подробности, с които ще ви приспа, но искам само да отбележа, че ние вече имаме първо решение по а, силата на регламента за унаследяването. Благодаря, председателката, благодаря за обяснението и сега вече мога да дам думата на колеги, на депутати, ако имат въпроси по тези интересни презентации. Ако не, всъщност Жоел, аз искам да, по, да поздравя нашите оратори, защото знам, колко е трудно да се обясняват а, тези неща и всъщност а, да, искам да кажа няколко думи за обичайното место пребиваване, което се прилага, но каква е волята на съответното лице. Аз живея в Британ, в, Брит... в Британия, а, където има много голям брой британци в Франция имаме едно понятие наследствена резерва. Това ни беше обяснено. Това е закона на съответната страна. А, всъщност англичаните, които живеят във Франция, направят завещание и децата им наследяват. И голям, големия дефект, големия пропуск в регламента е, че гражданите не са информирани при това положение трябва да се да се опубликуват обясненията много бързо, за да се доведат до знанието на, на, на стари русите. А, има ограничения за унаследяването. На... Това изглежда сложно, това, което ни каза колегата, френския колега, но това е ежедневната практика на тези професионалисти. Това исках да кажа председателката. Да, напълно съм съгласна с, с драмата на дезинформацията. Трябва да се информират гражданите. Благодаря. благодаря. Смятам, че един наръчник е, е из, за унаследяването е изключително важно. Това е една абсолютна възможност, е, е, необходимост да се предостави информация на магистратите, защото съдилищата, в, които гледат трансевропейски дела трябва да прилагат правила. Аз имам въпрос, който ми беше зададен от името на а, един полски гражданин, който има двойно гражданство, полско и, а, и френско, но живее в Германия. Имаше въпрос, наследствен въпрос а, как да се преведе а, а, решението на немския съд, който изисква сертификат. А, че решението е взето в съответствие с европейското право, но а, тук става дума за а, плащане на една сума от няколко стоти евро за получаване на, а, на а, съдебното решение. А, отново става дума за информиране на наследниците. Председателката много добре. Ако няма други желащи да се изкажат, искам да благодаря на нашите гости за отличните изложения и да приключим с тази точка. Първоначално имаме, по, поначало имаме а, нужда от информация, да знаем къде какво става. Благодаря ви много. Сега ще отстъпя мястото на нашия председател, който скромно е седнал в края на залата. Yes, we... Уважаеми колеги, е, Продължаваме с точка 31. Това не е края на шоуто на госпожа Дърво, тъй като имаме един проект от доклад е, за един доклад, за, за годишните доклади за 2015 и 2016. Имате думата. Благодаря, господин председател. Това е годишен доклад, но всъщност доклад, който обхваща две години, 2015 и 2016. Принципите на субсидиарност и пропорционалност са основополагащи в Европейския съюз, но те не са единствените. И в никакъв случай те не трябва да бъдат считани като пречка за функциониране на съвета. Когато като четеме становищата на различните институции, става ясно, че е, всички заинтересовани страни правят необходимите усилия за спазване принципите на пропорционалност и е, като националните парламенти в рамките на програмата РЕФИТ, Европейската комисия в рамките на упростяването и като, като, като, като цяло резултатите са положителни. Получили сме 65 становища от национални парламенти, огромно огромен напредък спрямо последните години, както са и намали а, изследванията на оценка на въздействието, извършени от а, комисията. А, 15% от изследванията са прияти, другите 15% трябва да бъдат преразгледани, така че е, приканваме е, за повече ефективност както и използването на инструменти, особено нези прияти през 2015 година, участие в допитванията, публични и обществени, организирани от комисията и от парламента, позоваване на рефит и на тулбокса, както так, намаля, нам, намаляването, становище за намаляване е, административното бреме. От друга страна, националните парламенти могат да излезат със становища по всички а, проблеми по а, а, силата на конекта, а и всички становища могат да бъдат консултирани на платформата Рекком. Могат да се създадат много инструменти за по-голяма ефективност но тези инструменти трябва да се прилагат целесообразно, като разбира се, това, в никакъв случай това не трябва да води до осложняване на цялостната структура, тъй като наша цел е опростяване. Екипът Тимерманс работи по проблемите на субсидиарността, Съгласно правилника за вътрешния ред, нашата комисия е компетентна по въпроса, така че ние ще участваме в работата от името на Европейският парламент и съм готова да работя в сътрудничество с докладчиците в Сянка за подобряване качеството на доклада. Благодаря. That, that Благодаря. Този проект, свързан с предложението на господин Юнкер, едва сега се оформя, така че не е съвсем ясно какво ще включва. Има ли желаещи да се изкажат? Господин Карим. Chairman, благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на Мари за подготовката на проекта на доклад. Разбира се, в течение на годините сме имали възможност да говорим по е, тези и свързани с тях въпроси нееднократно. Но искам е, да предложа своята подкрепа за нейната работа. Тя винаги е подкрепяла мен, когато съм работила по тези така важни проблеми. Що се отнася до комисията, господин председателю, много е, ми беше интересно да чуя разяснението, което току-що дадохте, тъй като аз бях с впечатление, че председателят Юнкер е очертал ясна насока че в еди каква си посока ще се върви и тук и там са проблемите. Това <clears throat> беше поне моето впечатление. А ако комисията присъства, тя може да внесе яснота евентуално. Не, вижте, е, е, ясно е какво, къд, на къде ще се върви, не е ясно каква ще е формата на участие на парламента, отговаря председателят. Ами, господин председателю, не знам дали Мари ще подкрепи тази идея, но може би ще е полезно да направим в някакъв момент изслушване в комисията, за да разгърнем по-задълбочено някои от дадените идеи. Струва ми се, че това ще бъде така от полза. Давам го като идея на този предварителен етап. Мисля, че проектът на доклад на МАДИ може да спечели, ако се включи в него и темата пропорционалност, съразмерност. В общата картина ние често пропускаме този детайл. Е, в свои предходни доклади съм акцентирал върху това е, в миналото. Е, комисията трябва да извършва много по-задълбочена оценка на съразмерността на своите проекти и проверката за съразмерността задължително трябва да се извършва, като проекти, от които проистича несъразмерно бреме за малките и средните предприятия, за конкурентоспособността трябва да се изоставят. Отражението на проектите от гледна точка на съразмерността върху регионите и градовете също е много важно. Е, трябва да се мисли за сътрудничеството между тях, за тяхната конкурентоспособност и привлекателност. Това, мисля, трябва задължително да влезе в доклада. В предходни доклади е, съм е, молил за удължаване на срока от 8 седмици за националните парламенти. И тук не е направено такова искане, но знам, че понякога е полезно да се направи. Понякога, например, стават катастрофи и националните парламенти не успяват да заседават и да разискват нашите предложения и идеи в проектите ни на доклади в 8 седмичния срок. Но ще поговоря с Мади за това. Иска ми се е, много по-детайлни да бъдат е, така наречените обяснителни меморандуми от комисията. Сиреч мотивите на нейните актове, да има много повече факти тях. Опитът показва, че когато оценката на въздействието не е достатъчно задълбочена, не е достатъчно анализиран всеки политически вариант, има големи проблеми при приемането на актовете, а често пъти проектите по-късно и се оттеглят. Затова е необходимо да има задълбочена консултация с заинтересованите на възможно най-ранен етап, за да няма проблеми по-нататък в законодателния процес. Много се радвам, че комисията е готова трябва да се консултира по-широко, както с заинтересованите, така и с обществото като цяло. Но това трябва задължително да става на ранен етап. Понякога е, има непредвидени последици, които трябва да бъдат е, отнесени на вниманието на комисията, за да може тя да вземе добре обосновано решение преди да избере един или друг политически вариант. И освен това, имаше едно предложение в мой доклад, прият и в тази комисия и на пленарно заседание. Призив към оценка на въздействието е, за субсидиарността и съразмерността след тристранните срещи. Е, тук трябва да се прецени дали проектът е, отговаря все още на въпросните принципи, след като в хода на законодателния процес е претърпял значителни изменения, внесени от законодателите. Искам да благодаря на Мади за работата и до тук оставам готов да и съдействам. Благодаря. Думата има господин Радев. Благодаря, господин председател уважаеми колеги! Първо бих искал да поздравя госпожа Делво за чудесния доклад, в който правилно са отразени основните моменти от годишните доклади на Европейската комисия относно субсидиарността и пропорционалността за 2015 и 2016 година. Както казах и при предишното обсъждане на темата, много е важно да създаваме солидно европейско законодателство по въпросите, където Европейския съюз може да постигне истински напредък и да даде добавена стойност. Съгласен съм с госпожа Делво, че неправилното прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност дава аргументи на евроскептиците и ние трябва да противодействаме на това. Приветствам публикуваното в края на октомври съобщение на Европейската комисия – относно допълване на дневния ред за по-добро регулиране, по-добри решения за по-добри резултати, в което Комисията представя своите усилия за увеличаване на прозрачността, легитимността и отчетността на работата си в областта на по-доброто законотворчество, по-специално, що се отнася до процеса на консултации и възможностите за заинтересованите страни, да предоставят своите становища по нейните предложения. Стартирането до края на 2017 година на уебсайта участие в изготвянето на законодателството ще позволи на заинтересованите страни да участват пълноценно в законодателния процес. Защото по-доброто регулиране, спазващо принципите на субсидиарност и пропорционалност, е инструмент, който е в основата на съвременните и стабилни политически решения за изпълнението на политическите приоритети, които способстват за справянето с предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз днес. Бих искал да поздравя Европейската комисия и за създадената миналата седмица работна група, посветена на субсидиалността и пропорционалността. Наистина, ще се радваме да получим малко по-подробна информация. Според съобщението на комисията се очаква работната група да започне работа от началото на следващата година, което е след около месец. Счита ли Европейската комисия, че ще има достатъчно време за избор на членове и как точно се предвижда да работи тя? Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Uh, I don't have any... Благодаря. Нямам други искания за изказвания. Не всъщност има такова искане, господин Андерсън. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на госпожа Делво за нейния доклад и да кажа, че както винаги очаквам да работя с нея и с докладчиците Сянка, така че той да стане още по-добър по отношение на процеса за контрол на субсидиарността. Често пъти наричан процес на така наречения жълт картон. Не съм убеден ни най-малко, че всички национални парламенти имат сериозно отношение към него. С впечатление съм, че доста парламенти са на мнение, че не си струва да се полага целият труд, необходим за участие в този процес. Поради е, различни причини. Създали ли сме ние достатъчно стимули да се чувстват те ангажирани е, в този процес? Ако искаме те да се отнасят сериозно, тогава и ние трябва да се отнасяме сериозно към това, което те правят, към становищата, които те ни дават. А, има един прак в договорите, който е много висок. И като се има предвид този прак, не е изненадващо, че доста парламенти изобщо не поставят процеса на жълтия картон на челно място в доста натоварената си програма. Мисля, че този въпрос заслужава сериозен анализ. Ние тук не можем да изменим договора. Би било лоша идея, така или иначе сега да се подхващат е, изменения на договора. Но мисля, че трябва да помислим за това как, как да дадем стимули на националните парламенти и да се чувстват по-ангажирани с процеса на жълтия картон, за да стават нашите нормативни актове по-добри и за да се избягват сложните изпъстрени с спорове дебати, които може би по-скоро пречат, отколкото да помагат на качеството на нашите актове. Очаквам отговор на тази идея. Благодаря. Сега може ли комисията да вземе думата? За кратко, ако е възможно, тъй като леко изоставаме с програмата. Благодаря ви. Искам съвсем накратко да отговоря на въпроса за работната група. Комисията се надява, че институциите, които са замолени да издигнат кандидатури за членове на тази работна група, ще се умеят да сторят това до края на годината. И след това самата работна група ще направи своя правилник за дейността. Това мога да кажа на този етап. Благодаря. I'm not sure whether Mr. Радев is... Не знам дали господин Радев е напълно доволен. Но, само да ви уведомя, че 8 декември 17 часа е срокът за изменения. Госпожа Дълбо, желаете ли да се включите? Не. В такъв случай Изчерпихме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата, а тя е 32 разискване на проект на доклад за адаптиране към член 290 от договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедура по регулиране с контрол. Благодаря, господин Сайер има думата. Може би да обединим двете точки. Мисля, разбирам, че трябва да бъде изключително кратък поради напредналото време. Много е сложно, тази много сложна тема. Първо искам да благодаря на всички колеги, които работят по нея, защото това не е много благодарна работа. Необходимо е много подробна работа. Аз с това се занимавам 10 години. Комитологията поне в парламентарния си вид е на поне 20 години. И тук има много важни досиета, които се разглеждат в парламента. Може би преди 10 години колегите не знаеха какво означаваха делегирани актове или актове по изпълнение. А сега вече след като като направихме един кръг сред всичките комисии, които работят по въпроса. Искам да докладвам с гордост, че хората вече наистина знаят за какво става дума. И след като в повечето а, национални законодателства ситуацията е, че макар, че няма специфичен инструмент за контролиране на делегираното законодателство, правителствата в общи линии зависят от парламентите, така че те може би могат да поставят под въпрос всичко. Тук в Европейския парламент се сблъскахме с трудност, не толкова на общата зависимост, но парламента все още продължава да работи по разни теми, които са по-подробни от националното законодателство. Парламента обаче иска да има а, ръководна роля върху това законодателство, както и съвети. След Лисабонския договор може да го вече да го прави. И прескачайки а, 10 години. В 2013 година бяха предложени три а, омнибуси, за да се приведе в съответствие законодателната основа, включително и този договор. Въпреки съпротивата на Съюза, имаме две законодателства. Едната е в сферата на правосъдието, в другата е с различни други сфери. Тук в парламента не е най-трудната част. Най-трудното ще бъде след това, като се опитаме да работим с съвета. Благодарим на комисията за предложението, след като тя беше изтеглена в 13-та година. Имаме възможност да постигнем по-добра законотворческа работа между трите институции. Така че следващите ми благодарности са към различните комисии. Ние съдържах, събирахме различни становища под различна форма, не само напременно в класическата форма на представяне на становища на комисии. Нашата задача тук в комисията, нашата комисия е да имаме защитим подход в преговорите и нашите комисии са в съответствие с това. Нашите предложения са в съответствие, съгласен съм с становищата на различните комисии, които са внесени вече. Цяла Имаше процедурни трудности, които все още се проявяват, но моят проект доклад се установява на доклада на комисиите. Там се обобщава една точка, например, която беше последователният подход на парламента, и наречения 5 годишен а, период а, на така наречената Sunset Clause. Това се изисква от всичките комисии. Аз съм съгласен и аз внасям това а, от името на комисията. Естествено, има някои административни трудности. Ще работим по е, премахването на а, трудностите. И така, проекто доклада, който ви предлагам, тези всъщност два проекта доклада, обобщават позицията на парламента до този момент на а, основните актове. Очаквам съвет е, започваме процеса на внасяне на изменения, за да спазим графика. Аз бих желала преди 20 годишнината на решението за комитологията да приключим с работата си, а всъщност и много по-рано от това. Благодаря ви, председателя, благодаря. Госпожа Кауфман иска думата. Да, господин председател, съвсем накратко. Позволете ми да започна, като благодаря на колегата Сайер за извършената работа от него. Той се е, е занимавал с всички въпроси, които са важни тук и това наистина е важно. Ние постигнахме споразумение и съгласие между трите институции и това е много важно, за да се съгласуват всички правни основания, които все още са свързани с старата процедура и да ги приведат в съответствие с новата процедура. Част от това се прави тук в парламента. Имаме колега, който ще се занимава с тези делегирани актове и актове по изпълнение с много ценни становища, които постъпват от другите комисии, просто за да знаем съвсем точно за какви актове говорим. Има още нещо, което искам да посоча. Въпроса за тези пет години. Имаше резолюция на Европейския парламент, ако си спомня правилно, това беше в 2015 година. Ние тогава смятахме, че пет годишен период е уместен и аз подкрепям този пет годишен период период. Председателя, иска ли комисията да добави нещо? Благодаря, господин председател. Искам само да кажа и да изразя благодарност и оценка на много сериозната работа на докладчика, както и на а, Становището от другите комисии. Парламента парламента изпълни задължителността си да се направи втори опит да се съгласува новата рамка с Лисабонския договор подход вече е сравнен. Тук става а, въпрос вече за работа, разпоредба по разпоредба да се, целта е да се измени подхода, а не просто да се, изменя, да се изменят разпоредби, които са се оказали непригодни. комисията предприе много аполитичен, чисто технически подход свързано с с де, делегираните актове или актовете по изпълнение. А, ясно е, че а, огромното мнозинство от а, тези предложения са свързани с делегираните актове. Оценка за всеки конкретен случай е довело до а, работа с, с актове по а, приложение. Парламента иска а, съгласуване с делегираните актове в а, съвета. логично има а, обратната тенденция така че имаме още работа пред нас в тази сфера. Искам също така съвсем накратко да спомена още нещо, а именно в една от вашите комисии, и това е отразено в доклада, вие предлагате да се заличи а, даването на правомощие. Т.е. тогава, когато искате да промените нещо, било за да се отрази техническия напредък, това трябва да се направи чрез нормалната законодателна процедура, не чрез правомощия. А, трябва да разгледаме тези ситуации много по-подробно в предстоящите тристранни срещи. Комисията обикновено подхожда с двойствен подход, бинарен подход, необходимостта от политическа гледна точка на съществуващите правомощия. Не за това се говори в това предложение. Докладчика вече повдигна въпроса за пет годишния срок. Ние смятаме, че разполагаме с всички средства но знаем също така, че това е преобладаващата позиция в съвета, която е очевидно трябва да отчетем. Благодаря ви. Благодаря. Трябва да се каже, че крайният срок за измененията е 12 декември по обед. Можем сега да за открием, да приключим точка 33-34 и преди да преминем трябва да направя, да се занимавам с една много кратна точка. Всъщност това са точки 35 до 38 контрол на делегираните актове и актове по изпълнение или други мерки. Господин Лебретон, имате дума. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Става дума да разгледаме изпълнителните актове на комисията. Първите три документа са за международни счетоводни финансови стандарти, а Четвъртото е решение за изпълнение на програмата за правосъдие за 2018 година. Е, раз, разгледа ги отблизо. Няма никакви разпоредби, които да противоречат на правомощията на комисията и никой не е излезъл с възражение. Благодаря ви, ако няма. А възражени от другите членове на комисията, можем да, да, да считаме, че сме приключили. А сега минаваме към точка 39. Става дума за изслушване на тема корпоративно-социална отговорност. Целта на това изслушване изслушване, да видим какъв е на постигнатия напредък през последно време, както, както също да видим какво можем да очакваме в близко бъдеще и как парламента може да насърчава предприятия и други заинтересовани страни да включат корпоративната социална отговорност в дейността си като цяло бих искал да сега да прикана нашите експерти. Преди да дам думата на първият ни експерт, бих ви помолил да се ограничите с изказвания до 10 минути, за да може да разполагаме с необходимото време за въпроси и отговори. след като бъдат изнесени, представени презентациите. Първо давам думата на господин Роел Нювенкамп, председател на работната група на ОИСър относно отговорното бизнес поведение. Става дума за а, насоки, които са прияти от ОИСР на тази тема. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да взема думата на тази важна дума. През последните седмици много се говори за Парижкото споразумение за а, околната среда, но много малко хора знаят, че има и Парижко споразумение относно а, корпоративната отговорност. Това е едно уникално споразумение, което е задължително обвързващо за правителствата и всъщност има сила на договор и всички държави членки на ОИСР и други е, държави членки се присъединиха към това споразумение и създадаха така наречените контакт points. Второ, има си система за подаване на жалби, механизъм за поставяне на жалби, който има а, за цел да решава а, споровете чрез връзки с раз, различни инстанции и институции. Тези механизми функционират от 2011 година насам, действат също така в областта на човешките права, но това е, така звучи малко абстрактно, затова ще ви, ще ви дам конкретен пример. Ви всички познавате бирате Хайнекен. Имаше жалба внесена в контактното бюро в Недер... Нидерланди, като преди 15 години един от филиалите на Хайнекен в Конго е, е, се е уволнила 61 души, които са търсили начин да бъдат обещетени. По-къс, по-късно бе проведено бе проведена медиация. Две двете страни поеха много насериозно този това действие и в крайна сметка труд, уволнените работници получиха компенсация за а, щетите, които и а, които бяха претърпяли. Спомняте, че в Бангладеш се срина едно предприятие, повече от няколко хиляди предимно жени, работещи там по, починаха. Имаше жалби в няколко от контактните ни офиси жалби срещу одитъра на ран, пла, Рана Пласа. Също така, що се отнася до Световната купа в Катар, ФИП и отношението към работещите по съоръженията. Междувременно ФИФА и контактните офиси търсиха някакво решение на проблемите. От тук нататък ФИФА ще провежда а, щателни проверки и включително ще се вземат мерки с случилото се в Катар. А, всичко това обаче се случва не само в развиващите се страни. Виждате тук една снимка на народа сами а, който живее в, север, в най-северната част на Норвегия. А, те са номади и е било предвидено да се построи а, вят, парк с вятърни турбини на техните територии, така че те са подали жалба и ще бъдат компенсирани. Това са само някои примери, неотдавнашни примери на проблеми, които са намерили решения и доказват работата, която могат да свършат тези контактни офиси или бюра. Но е, обикновено корпоративната социална отговорност извън Европа се свързва с е, филантропията, но това няма нищо общо с, е, филантропията. Това е нещо, което е, е в част от цялостната политика на предприятията. Това не е работа на пиар или така нататък. Също така трябва да подчертаеме, че цялата си система не е обвързваща, обвързваща за а, е, бизнеса, но това е нещо като услуга, която предоставяме на предприятията, на фирмите за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват. И, и това е пред, пред, предостави и уникалният характер на този механизъм. Също така от гледна точка на бизнеса, може би това е и най- така разумния подход, защото много изследвания доказват, че предприятията и фирмите, които е, са корпоративно социално отговорни, имат и по-добри финансови резултати. Е, като разбира се, е, има и като примерно е, благодарение на тези насоки е, датският е, контакт може да реши проблеми в Бангладеш или е, американския в Бирма. Така че наистина став, става дума за една мрежа. тук, тук е, не става дума за някакви непр, непр, неправомерни действия. Напротив, понякога става дума и за много големи предприятия, Кока-Кола, Несле, Unilever. Няма да се спирам на всички подробности, но бих искал да кажа какви, какви са резултатите около 50% от случаите, които стават обект на посредничество, намират решения и се намират всякакви средства, правни или други, за за намиране на, на решение на проблемите, като спиране, да речем, на а, известни дейности в резервати в Конго или така нататък. Всичките кред, кредитни агенции трябва да вземат а, предвид и да, пред, и да, пред, да прилагат. Ако примерно някоя компания не иска да да участва в да се да участва в процес на медиация, то а, това предприятие просто вече няма да се радва на подкрепата на държавата и на властите. А, също така, колкото до щателната проверка, Това е, е целта. Знаете, че а, веригите на доставка са длъжни да извършват подобна щателна проверка по силата на различни международни е, документи. А, няколко от тези споразумения станаха обвързващи, като споразумението относно полезните изкопаеми от конфликтните зони. В Франция бе прият закон за също така защателната проверка, като много често тези документи почиват или се вдъхновяват от е, ръководните насоки на ОИСР и от правна гледна точка Франция е Европейският съюз са са, е, участват в работната е, група. Те и едните, и другите, и Европейския съюз като цяло, и Франция въведаха някои е, задължителни е, действия. Аз не мога да взема отношение. Но. No само в е, Германия. Исках да ви да ви, каж, да ви кажа, че са прияти компромисите, които залегнаха в националният план за действие. Целта е да се види е, какво е, е, какво е постигнато от немските фирми, т.е. дали поне 50%, по 50% от предприятията извършват тази щателна проверка и ако не, да се вземат съответните мерки. така че като цяло за, за бъдеще действията и политиките ще бъдат, ще се основават на реални факти и на проучвания. Благодаря ви. Благодаря ви и аз ви благодаря. А сега давам думата на госпожа Карол Гранжан, която е представител на Френският парламент и която е, ще а, ни обясни приемането на така наретена зелена карта за корпоративно социална отговорност във Франция, както и за задължението за щателна проверка за е, предприятията майки. Имате думата, госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря ви. Ай, е, благодаря ви за е, вашата покана. Много са неправителствените организации, които от е, години наблягат на неизяснените а, е, а, действия на така наречени, на, на вригите на доставка, които не отговарят за действията на филиалите и подизпълнителите си. Същевременно обаче, дори да не са правно е, отговорни, е, те не могат, е, те са морално отговорни. Е, предприятията не могат да се ограничават само с търсенето и постигане на почалба. Те имат и социална отговорност и не могат да се крият за правната автономност на филиалите си за когато има неправомерни действия, така че а, ние решихме да промениме нещата. Няма да се спирам на напредъка в областта на законодателството през последните години. От 2010 година насам беха приети няколко регламента, като за диамантите, през 2010, 12-та за дървото и 2017 за изкопаемите от зоните на конфликта. Цел, зоните на конфликта. Целта беше да се е, задължат е, предприятията да извършат щателна проверка на происхода на ресурсите и е, суровините и и първоначално това беше е, доброволно, е, доброволно действие, което можеше да бъде предприето от предприятията и което постепенно стана задължително на е, Франция излезе с едно предложение, така наречена зелена карта, като призова Европейската комисия да излезе с амбициозно предложение на основата на международното право, като целта е всички държави членки, които имат седалище в държава, всички предприятия, които имат държави членки, председалище в държава членка да, изпъл... да изпълняват известни, да прилагат известни критерии, свързани с задълж... задължителното бдително, включително и това се прилага и за техните е, филиали. Е, става дума за бдителност спрямо рискове, било то физически или екологични да се вземат, да се предвидат пропорционални и а, мерки за а, налагане на а, в, в, в случай, че критериите не се изпълняват. За съжаление обаче тази зелена карта не успя да намери разбиране страна на Европейският съюз. И Европейската комисия при продължава да, да, да, прилага, да прилага само а, да прилага мерки, които всъщност не са обвързващи. Френският закон предвижда разпоредби, в които е, са описани задълженията на френските предприятия. След а, драмата, след а, случилото се през 2013 година в а, Бангладеш, а, бе направено предложение. Какво е какво съдържа закона. Предприятията и филиалите, които имат поне 5000 работници във Франция или 10 000 в света трябва да излезат с така наречен план за бдителност, който трябва да бъде публикуван и в който трябва да се съдържат задъл... задълженията и действията е, имащи за цел да защитат е, здравето на е, работещите се, включително това въжи и за подизпълнителите и за доставчиците. Също така да се публикува така наречената карта на риска, и да се предприемат всички необходими мерки за намаляване на риска, да има механизъм за предупреждение, да има механизъм за проследяване на прилагането на мерките. Задължението за плана за бдителност обаче няма да бъде ефективно, ако няма предвидени и санкции. Според закона пред, пред, предприятието, което не е изпубликувало такъв план, трябва да го направи задължително в рамките на 3 месеца и също така се дава, се дава възможност на всички заинтересовани лица да реагират. Синдикатите, работещите си и така нататък могат да се обърнат към, към съда за да задължат съответното предприятие да изработи подобен план. Второ, може да се потърси гражданска отговорност и, компенсация в случай на щети. Съдът можеше също, трябваше да, да, да може да а, налага и пропорционални глоби. А, този закон имаше за цел да се припомнят на предприятията тяхната гражданска, тяхната корпоративна социална отговорност, както и отговорността, която те носят за филиалите си като същевременно обаче предприятията не са отговорни за действия предприяти от съответните подиспълнители или доставчици. Също така предприятията са задължени в случай, че установят наличие на риск да предприемат действия, да предупредат своите контрагенти или да прекъснат договорните си отношения. По, по, по, по този начин ще можем е, да устоиме нашите ценности и предприятията, които, да речем, получат зеленият картон, биха могли е, да е, получат по-добра оценка и да имат по-добра репутация. Сега давам думата на господин, госпожа господин Дан Рес от ИЛО. По-добра работа е програма за подобряване на конкурентоспособността и условията на труд в световната лека промишленост. Um, Имате думата за 10 минути и благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за това, че мога да говоря за нашия опит в утвърждаването на достойни условия за, на, на труд в леката промишленост текстилна и обувна. Искам да ви кажа какво е програмата По-добра работа. Това е партньорство между МОД от една страна и Международната финансова корпорация рация, която е от групата на Световната банка. Целта ни е подобряване на условията на труд в световната текстилна промишленост, както и конкурентоспособността на предприятията. Работим в 8 страни с всички участници в веригата на доставки, с национални заинтересовани лица, с работодатели, с правителства. Работим с над 100 глобални е, производители на текстилни е, изделия, които е, са наели на работа над 2 милиона души. На тези работни места се опитваме да оценим условията на труд, даваме план за действие на производителите, за да подобрят условията и под този план те се отчитат. Като също така на всички доставчици, на всички е, клиенти е, даваме информация е, за това какво се прави за подобряване условията на труд. В тези фабрики се стремим да няма свръхексплуатация и на ръководителите, и на изпълнителския състав, да се спазват международните стандарти, да съществуват системи за производство по устойчив начин. В началото на това партньорство между Международната финансова акция и МОД изходихме от много солидно събрани доказателства. Имахме оценка на въздействието, работихме с университети и академични среди. През 2010 година в пет страни беше направено петгодишно проучване, най-голямото от вида си. тук имаше информация е постъпила от над 15 000 работници. Целта на проучването беше да се прецени как може да се подобри работата, ако има подобрение в условията на труд, на какво се дължи то, кое е по-добро за работниците, за техните домакинства и за фирмите в веригите на доставки, когато се подобрят условията на труд. Всъщност, както казах, подобно мащабно проучване е първото по рода си. Сега искам да споделя как работим ние, какъв е опитът ни с всички участници в производствения процес. Нашата първа програма доказано подобри условията на труд в страните, в които работим. Намали се принудителният труд, намали се дискриминацията, увеличи се седмичната надница до около 15 лири, например във Виетнам. Намали се работното време в много от заводите, Също така голям брой работници преминаха от е, временни на постоянни трудови договори. Устойчив е, напредък е, бе постигната по редица въпроси, които съответно намериха отражение в националните стандарти и трудови законодателства. За нас е абсолютно важно да знаем кои са двигателите на тези промени към по-добро. Работниците и техните синдикати, работодателите и техните организации са задължителен участък в процесите. Две неща откроиха те като необходимост. Първо, трябва да има диалог Унези е, заводи, в които има механизми за гарантиране на качествен диалог между работодатели и работници, са е, фабрики с по-добри условия на труд, по-малко стрес и за ръководителите, и за работниците. Второто нещо е, че трябва да се насърчават жените да участват е, в производството и в ръководството. Но разбира се, в някои страни, като Хаити, Виетнам, Никарагуа, имаше голяма разлика в заплащането. Там положението сега е по-добро в страни като Хаити имаше доста много оплаквания във връзка с тормоз на работното място, липса на грижа за бременните работнички. Ние работим заедно с работниците и с работодателите, като а, разгласяваме от тези примери, които наистина са постигнали успех. Ето един пример – а, произволен контрол. А, извършваме и сравнение между тези фабрики, в които сме обучавали работници да изпълняват ръководни функции и фабрики, в които не е предлагано такова обучение. У нези, в които е предлагано обучение, над 22% е подобрението на условията на труд и на резултатността от производствения процес. Тоест, трябва да има някакво обучение сред работниците и за това как изглежда ролята на ръководителя. Всъщност, подобряването на условията на труд е инвестиция, а не разход. Това се опитваме да внушаваме на работодателите. Ще ви дам един пример от Виетнам. Изследователите установиха, че в тези фабрики, където работниците не се чувстват дискриминирани, чувстват се в безопасност, плаща им се това, което им е обещано, нямат нужда да се оплакват, 8% е по-висока печалбата средно, отколкото в тези фабрики, където подобна практика не е на лице. Пак във Виетнам, при здравни други условия, нашите проучватели установиха, че за пете години участие в програмата По-добра работа 25% е увеличено съотношението между приходи и разходи. Т.е. приходите са станали с 25% повече, отколкото са били преди в съотношение към разходите. Трябва да се забрани нелегалният труд. Инвестициите в достойните условия на труд водят до печалба за предприятията. И освен това, когато в нашето проучване изследователите анализираха ставащото на ниво домакинство, какво става с работниците, когато те имат по-малък работен ден, по-къс работен ден, прекарват повече време от дома с семействата си, имат повече пари, повече средства могат да се върнат в техните домакинства и в техните общности за обучение образование на децата, плаща се повече за здравни услуги, така че има и значително обществено развитие като вторичен ефект от програмата. И една последна констатация – Практиката на фирмите в веригата на доставки има голямо значение за качеството на условията на труд. 80% от ръководителите, които бяха проучени в хода на този 5 годишен период, са изразили опасения за отрицателното отражение на практика като а, промяна на поръчките в последния момент, а, промяна на спецификациите от страна на потребителя, на клиента. Там, където има удължено работно време, има значително повече злополуки. А, и, където стресът е по-голям, също има повече злополуки. И също така е, производственият процес страда, когато работниците са недоволни от условията и обявят по-краткосрочна или по-дългосрочна стачка. Мисля, че е, това проучване е уникално и би, неговите заключения са от интерес за вашата комисия. Доста голям брой фирми сме обхванали. Е, действително знаем какво е отражението на подобряването на условията на труд върху фирмите като такива и върху а, обществата, в които те работят. А, световната текстилна индустрия е много трудоемка. Инвестирането на, в работниците, даването на глас на работниците, съществуването на механизъм за общуване между тях и ръководителите са процес, който преобразува самите предприятия и те стават много по-печеливши. Това е валидно по цял свят. Ако обърнем поглед към бъдещето, независимо от технологичната промяна, която очаква текстилната промишленост и някои други трудоемки производства, ясно е, че тази промишленост и в бъдеще ще осигурява милиони работни места в държави по света, където от тях има въпиюща нужда и редно текстилната промишленост да се превърне в модел за обществата, защото тези работни места се дават на хората, които са в 40% от обществото на най-низката социална стълбица. Ще отидат при жените и при младите хора. За тях това е начин да излязат от бедност. Това е начин да излязат от бедност и техните роднини. Благодаря ви. Благодаря. Извинявам се предварително на следващия оратор за, из... за произнасянето на името му. Господин Винант Куетфлик, председател на работната група БИАК, е, отговорно фирмено поведение. Е, целта на тази група е отговорно поведение на предприятията в глобализиращата се економика, и господинът ще коментира също фирмената перспектива и гледна точка за насоките на ОИСР за многонационалните предприятия. Благодаря. Моето име е така, както го произнесе оратора, който е предназначено изцяло за международни взаимоотношения сега. Това да, съкръщение БИАК, е, Business and Industry Advisory Committee, това е една възможност работещите да а, участват. Биек смята, че отговорното бизнес поведение е изключително важна работа в открития инвестиционен климат и е в, от най-добър интерес на бизнеса. От една страна, от откритостта, от друга страна отговорността. Основните две послания днес в моето изложение е, че а, ние смятаме, че ОСР и новите насоки са много ценен инструмент и те трябва да бъдат централен инструмент по-нататък за развитието на отговорен, отговорно поведение в бизнеса и също така за реализиране на неизползвания потенциал на тези насоки и националните контакти. За да се насърчи такова поведение, трябва да се, обясни, че до, да се обяснят доброволните принципи и практики, които отговарят на всички аспекти на бизнес етиката. А, също така това е свързано с правата на човека. Двата инструмента се използват в тандем съвместно за а, изграждане на отговорно бизнес поведение. Характера на насоките съдържа две конкретни, два конкретни елемента. От една страна те са гъвкави, там се казва, че естеството на due diligence зависи от размера на съответното дружество, дали то е голямо предприятие или малко, малко средно предприятие. Те са предназначени да стимулират отговорно бизнес поведение, а не да дават повод за правни спорове. Това е също така и процес на обучание. Доброволността е изключително важна. Аз не съм агностик, както колегата. Мисля, че това е много важен елемент, защото създава съвсем различна култура на справянето с проблемите. Доброволният характер дава конструктивен, а не дефанзивен подход няма пълна свобода как да се работи с, с насоките. Трябва да се създаде политика, която да отговаря на тези препоръки. Ние също така насърчаваме насоките на нашите членове. Разработили сме една брошура. С удоволствие ще изпратя на секретарията. Насоките не са само изискване по отношение на бизнеса, те дават равнопоставеност, което е много важно за бизнеса и защитават бизнеса от нереалистичните очаквания на заинтересованите лица. Фактът, че има един централен, глобално признат орган е, е много важно за бизнеса, защото има отправна точка. Има, ние сме разтревожени, например, за а, разпространяването на тези инструменти с различни изисквания, понякога противоречиви. За нас е много важно този инструмент да остане централен – ние смятаме, че начина по който по-нататък трябва да а, действаме е чрез практично сътрудничество и конкретни стъпки на базата на насоките и ръководните принципи, а това е и принцип на устойчивите цели а, за развитие на ООН да не се забранява, да се насърчава. Искам да спомена една конкретна инициатива в сферата на корпоративната социална отговорност. Това са договори, създадени от а, в Дания а, на базата на идеята, че много проблеми а, в различните държави всъщност се дължат на множество провали. А, не само бизнеса бърка, а едно стечение на обстоятелствата, на околната среда, местните органи, местните власти и така нататък. И ако искаме да решим проблема, решението не е да се а, хвърли това пред бизнеса а, да се обединят а, местните органи на управление и националните заедно да се определи какъв е проблема и как да бъде решен това. Аз мисля, че това е много интересно понятие и много се надяваме, че това ще бъде полезно за Европейския парламент да организира едно обсъждане по тези въпроси. И преминавам към следващия елемент, а именно на механизма на национални контактни точки. Това е уникален механизъм за действие а, първо да има насоки и, е, и а, това е на много възма, добре калибрирана система, която се основава на медиация и а, съвет. А, Тоест, има разлика между този инструмент и правен инструмент. Има един анекдот, норвежки, те имаха едно дело, при което след няколко срещи стана ясно, че бизнеса е на изправната страна и те имаха едно е, една, една сесия медиация и там се зададе въпроса не е ли възможно вие като директор на компанията да кажете съжалявам и той тогава директора каза с удоволствие би го направил а, но а, тогава юридически съветник е бил ужасен а, тук се вижда основната разлика между процедурата на отговорено бизнес поведение, което се стреми да, да установи нещата и, да, и те да тръгнат напред и правната процедура, която иска да установи вината, отговорността и така нататък. Именно затова ние искаме този подход да а, се открои. Е, значи БИАК и ОИСР преди две години заедно с социалните партньори стигнаха до общо изявление, в което изразиха подкрепа на системата и помолиха правителствата да засилят засилят а, работата на а, тези предприятия и да им дадат възможност да се Системата NCP се реализира не само чрез процедурите, но и чрез дискусиите, които се отключват от тези процедури, защото не е лесно за компанията а, да каже ние а, ще приемем тази процедура. Те не се, тези процедури не се обсъждат широко в обществото. И тук отново, както и в насоките, сме убедени, че есенцията на процедурата, свързана с медиацията, е много важна. Имахме среща с 30 многонационални глобални компании през юни, за да обсъдим по-нататъчните стъпки. Смятаме, че тази дискусия може да бъде много полезна в работата по на темата, която сме готови и искаме да организираме. Ние смятаме, че насърчаването на тази система ще бъде много полезно. Председателя, благодаря. Следващия оратор е господин Жером Шаплие, който работи в Европейската коалиция за корпоративно правосъдие и темата му днес е как държавите членки на Европейския съюз действат за да предотвратят злоупотреби, и е, нарушаване на правата на човека в една глобализирана економика. Имате думата. Благодаря, благодаря и за възможността да споделя вижданията на гражданското общество е, за това как да се повиши отговорността на предприятията е, в областта на правата на човека. Защитата на правата на човека е една от фундаменталните цели на Европейския съюз и нейната значимост расте през годините. Договорите ясно подчертават, че съюзът има задължение да утвърждава зачитането на правата на човека в пределите на своите правомощия и компетентност, когато приема и прилага законодателство на Европейския съюз, както и в международните си отношения изследвания. През 2011 година е, съветът по правата на човека към ООН единодушно прие ръководни принципи на ООН за деловата дейност и правата на човека. Сега държавите е, носят отговорност за въвеждане на тези принципи чрез един, едно интелигентно съчетание на доброволен подход и нормативна уредба. Съчетание, което вече не се оспорва. През 2011 година Европейската комисия прие съобщение за отговорното фирмено поведение, като обяви, че през 2012 ще приеме план за действие. Пет години по-късно все още чакаме този план. Пет държави членки е, са приели такъв план. Общо 19 са плановете в цял свят. Ние сме ги анализирали и има три основни е, недостатъци. Повечето е, планове описват съществуващото положение, прекалено обтекаеми са и не предписват конкретни стъпки за бъдещето. Втори недостатък е, че съществуващите планове залагат преди всичко на доброволния подход към, доброво, към корпоративната социална отговорност. Най-добра практика, информационни механизми и прочие. В Германия и в Италия едва напоследък в националните планове се предвиждаше нормативна уредба. По този начин не се създават механизми за отчетност, не се създават равнопоставени условия за достъп до пазара. На трето място е, недостатък е, че плановете не предвиждат средства за защита. Онези, които страдат от нарушение на правата на човека, е, по принцип са препятствани в достъпа си до съда. Е, този, тези препятствия могат да бъдат материални, процесуални. Никой от плановете не предвижда решение за подобряване на достъпа до съдебни средства за защита. Ако тези национални планове може би обрисуват картина на усилията на държавите членки за възприемане на ръководните насоки на ООН, е, тази картина страда от твърде много недостатъци. Е, създаването на план е, с такива мерки страда от липсата на лидерство. Европейският съюз призовава на международни форуми за корпоративна социална отговорност. Неодавна няколко държави членки призоваха Европейския съюз да разработи такъв план за целия Евросъюз, за да има някакъв общ стандарт на европейско ниво. Е, ние можем да направим конкретни препоръки е, за спазването на правата на човека от страна на деловите среди. Е, тези препоръки са от компетентността на вашата комисия. Европейският съюз може да демонстрира лидерство, да демонстрира, че наистина хората са в центъра на неговото внимание. Първата препоръка е за така наречената щателна проверка. Защитата на правата на човека в глобалната търговска и делова дейност е глобално предизвикателство. Всъщност трябва да има отговорност за това, което правят подизпълнителите и доставчиците. Председателят Преводачите ми сигнализират, че много бързо говорите. Извинявам се, казва ораторът, често ми го казват. Законодателството за такава щателна проверка е едно широко одобрявано средство, което дава ориентири, стимули за предприятията за гарантиране на човешките права. Също така, това законодателство е основа за превръщане на корпоративната отговорност в юридическо задължение по гражданското или деликтното право. Всеки акт, всяко действие или бездействие, което уврежда другите, трябва да повлича отговорност. Такова законодателство би разширило обхвата на задължението за полагане на дължима грижа, така че да дружеството да носи отговорности за своите дъщерни дружества, както и за своите делови партньори. Европейският съюз има компетентност в тази област и за това е, ми се струва, че съществува юридическа възможност е, той да приеме актове. Е, съчетанието на член 50 и член 114 от договора за функционирането на Европейския съюз позволява на Съюза да хармонизира националните законодателства с цел гарантиране доброто функциониране на вътрешния пазар. През годините сме били свидетели на това, че Съюзът и държавите членки тълкуват основополагащите договори като дават широка компетентност на Съюза да хармонизира юридическите и економически условия за извършване на делова дейност в Съюза. И законодателството за спазване на правата на човека от фирмите е част от тази картина. Сега е, трябва да се гарантира еднакъв стандарт на отговорност за спазване на правата на човека за всички дружества във всички държави членки. Сега искам да поговоря малко за Франция, първата държава членка на Съюза, която прие законодателство за транспониране на насоките на ООН в гражданското право. Е, новото, новаторското в е, този закон на Франция е, че се е, вменява гражданска отговорност е, на онези дружества, които не са действали отговорно е, на плоскостта на социалната корпоративна отговорност. Чухме, че Германия мисли за предприемане на законодателни мерки. Списъкът на държави членки, които мислят приемането на актове за тази отговорност, расте. Смятаме, че трябва да се предприемат действия задължително, така че все по-малко да стават инцидентите е, с участието на е, европейски дружества. Значи Европейският съюз е, трябва да приеме законодателство за щателна проверка за правата на човека и трябва да направи така, че да се намалят нарушенията на правата на човека. Призоваваме Европейския парламент да потвърди призивите си за законодателни действия, да окаже натиск върху комисията и да се превърне във форум за оживен дебат по въпроса. Втората ни препоръка е свързана с колективната защита, колективните искове. Това вече е политическа сфера. Знаем, че колективните искове са процесуално средство, което позволява на група лица, засегнати от една и съща незаконна практика, да поискат нейното прекратяване и да, поиск... и да потърсят обещетение. Той позволява да се преодолее неравновесието в мощта на страните в един спор и да се а, е, реши проблема за високите разходи за защита на правата пред съда. А, съветът по правата на човека към ОНЕ, Съвета на Европа, Евро... Съвета на Европейския съвет, Европейският парламент и Агенцията за правата на човека към Европейския съюз определят колективните искове като ключово средство за защита на правата на засегнатите от нарушения на правата на човека. През 2013 година комисията прие препоръка, която окоръжи държавите членки да предвидят колективни изходи в сфери, в които е извършено нарушение на правата на човека, гарантирани от общностното право. А през октомври 2017 година комисия, комисар Юрова обяви, че ще има европейски колективен иск като част от новата сделка за потребителите. И това ще бъде обявено през март 2018 година. Некоректната фирмена практика обаче има много тежки последици за хората и в други области също. Основни права, конкуренция, опазване на околната среда. Е, нарушенията на основните права са много по-тежки от нарушенията на правата на потребителите и е, са пагубни за лоялната конкуренция, ако останат несанкционирани. Както е, се вижда от примерите, има незаконно замърсяване, системна дискриминация, нарушение на трудовите права, следене от фирмите на техните работници и нарушение на цифровата неприкосновеност – за всички тези случаи са необходими колективни искове, защото само чрез тях може да се получи реална обезвреда. Ние смятаме, че това е от основно значение за доброто функциониране на вътрешния пазар и е редно тези правила да бъдат хармонизирани. Не би трябвало да има по-нататъчно фрагментиране на процесуалните правила в различните отрасли на Европейския съюз. Така че а, настойчиво призоваваме Европейския парламент а, да настоява пред Генерална дирекция правосъдие да гарантира бъдещо а, колективно право на иска по европейското право с цел защита на фундаментални права, по-специално на фундаменталното право на ефективна защита – Европейският съюз през годините на много международни форуми непрекъснато се е ангажирал с корпоративната социална отговорност и е, се е декларирал, заявявал се като лидер в опазването на правата на човека от страна на предприятието. Сега е момента да се премине към дела. Искам да кажа, че това са важни стъпки за ограничаване е, на е, случаи като в Рана Плаза, където умряха над хиляда души и преди всичко е, жени, да се ограничат срамните места, в които работят европейски дружества в Индия, в Румъния, в Нигерия, места, които погубват местните екосистеми. Същото въжи и за системите на земеделски доставки в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря последният ни оратор днес, е господин Ален Декърс от Европейската комисия. Той е ръководител на отдел в Генерална дирекция ФИСМА, е, счетоводство и финансови отчети. Той ще ни каже какво да очакваме от насоките на Европейската комисия за нефинансовите отчети. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за поканата да участваме в това изслушване. Заглавието на моето изложение се отнася за насоките на комисията. Не искам да го разширя малко повече, за да ги поставя тази е, нараки в по-широкия контекст на прилагането на директивата и това, което се случва е, по въпроса за нефинансовата информация. Съвсем бързо не, директивата за нефинансовата е, информация налага, е, подобрява прозрачността, не предвижда е, допълнителни задължения на компаниите. В този смисъл това е допълнение към част от мерките, които се обсъждат от предишни оратори. Естествено, това е част от корпоративната социална отговорност. Вие знаете, че директивата директивата беше приета в 2014 година, трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до края на 2016 година. Ние приложихме необвързващи а, насоки през юни тази година и първите доклади, които трябва да да бъдат изготвени от компаниите, трябва да са готови до 2018 година. Директивата е пробив като мярка за повишаване на прозрачността на, на дружествата. Твърде рано сега да се прецени как действа на практика директивата и какво е, ще бъде нейното въздействие за бъдеще. От гледна точка на приложеното и поле и обхвата, <clears throat> искам съвсем накратко да кажа кога включва директивата, тя изисква от дружествата да представят информация по редица въпроси, екологични, социални, чове, свързани с човешките ресурси, разнообразието по възраст, пол, образование и така нататък. Също така информация за бизнес моделите, с тяхната политика, включително due diligence, изхода от тези предприятия резултатите, рисковете свързани с тези въпроси и Какви показатели, свързани с нефинансовите показатели. Не само трябва да се предостави информация на съществуващите политики, но и а, а, да съобщят предприятията, а, когато нямат а, политика по дадени въпроси. Тези въпроси не би трябвало да бъдат замитани под килима. Кой а, а, кога включва директивата. Това са субекти а, от а, обществен интерес с, с а, повече от 500 служители по време на а, финансовата година на доклада. Това са а, субекти, економически субекти от а, финансов интерес. Обхватът е около 6000 и 10 000 предприятия, зависи от части, броя, от броя на предприятията, които държавите членки добавят. Една държава членка все още не е транспонирала директивата. Все още това дава известна несигурност. В момента а, оценяваме националните мерки при транспонирането. Правим го подробно. Например, утре участвам в една проява, организирана от а, съвета на Европа във връзка с прилагането на директивата. Тоест има много интерес към тази директива сред факторите на пазара. Какво искаме да постигнем чрез тази оценка? Не само да се разбере дали държавите членки а, са транспонирали, транспонирали правно коректно директивата, а как са а, транспонирали изискванията, как са отишли отвъд изискванията на директивата, как са използвали опцията а, да се даде възможност да се позволи на дружествата да а, публикуват отделни отчети и как се справят с, с, а, ро, <clears throat> с, с, с осигуряването е, и, и въздействието на работните практики. Води се оживен дебат по тези въпроси на различни форуми. Един от проблемите, който привлича много е, внимание е, е проблемът на климатичните проблеми. Знаете, че Майкъл Блумбърг е, публикува през юни тази година някои разкрития. Ние се опитахме да го включим в е, насоките. Работата продължава това е работата на работната група. Работи се също така в контекста на групата експерти на високо равнище за устойчиво финансиране до края на 2018 година. Очакваме отчета на тази група. Съществува един по-широк дебат между заинтересованите лица за различните рамки. Директивата а, умишлено се основава на принципи, тя не налага конкретна рамка на отчитане. В момента тече дебат във връзка с необходимостта на пояснение или конвергенция на формата на отчетност, каква метрика да се използва, какви са приоритетите или приоритетните сфери сфери. Една от трудностите е, че директивата е предназначена да включва много широка гама отрасли е, и метриката на различните сектори е много различна. Много трудно да се обединя, да се обедини метриката на хранителната промишленост и на текстилната промишленост. Има разпоредба в директивата, за преразглеждане. Правния срок в директивата е 6 декември 2018 година. Мисля, че тук има една голяма въпросителна дали ще има достатъчно доказателствен материал, за да може да се направи едно смислено оценяване на директивата. Причината е, че до 2012 година отчетността няма да бъде предоставена от компаниите. Според директивата те имат право да оповестят информацията до 6 месеца след балансовия отчет, което означава, че някои от докладите могат да бъдат а, публикувани в третото три месечи на 18-та година. Ще има много малко време тогава да се направи оценка. Въпросите, които ще изискват много внимателна оценка а, са как съществуващата рамка за отчетност отразява а, и си взаимодейства с прилагането на директивата и как прилагането на препоръките взаимодейства с директивата. Много работа предстои да се извърши, за да се оцени въздействието на директивата. Има и много големи въпроси, които висят във въздуха в сферата на отчетността на предприятията, особено нефинансово на нефинансовата отчетност. Говори се, че трябва да предприемем интегриран подход с финансови и нефинансови показатели. Южна Африка е водеща в тази сфера. Има примери. Но това повдига много сложни въпроси, свързани с ролята на сигурността в една такава рамка на отчетност. Има много въпроси, свързани с дигитализацията и технологията. Това може да даде възможност за финансовата и нефинансовата информация да бъде представена по новаторски начин, за да се повиши прозрачността на компаниите по отношение и на инвеститорите, и на потребителите. Още много работа остава. Разбира се, както казах, ние извършваме оценка на приложението. Много внимателно ще е, оценяваме как се прилага директивата и в крайна сметка предполагам, че комисията ще каже как смята да продължи да работи по този въпрос. На този етап а, би било предварително да се каже какво ще се направи. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря. А, депутатите имат думата госпожа, за въпроси. Госпожа Хаутела. Благодаря. Имам няколко въпроса, но преди това просто като идея след всичко казано. Мисля, че комисията е много интересна, така нещо като кръстовище, като място, където кръстосват много области, така че може би ние трябва да предприемеме ня, някаква действия за а, предлаг, да, и да предложим на комисията някои мерки, свързани с същателната проверка, но това можем да го обсъщам после. Сега, що се, от... що се отнася до до работната група, която а, BA, BIAC, Доколкото разбираме, ние, вие нямате достатъчно независими... Така. Аз мисля, че е, Норвегия и може да служи като отличен е, пример за контакт Point. Е, те имат много опит в тази област. Колкото до колективната защита, Смятате ли, че когато комисар Юрова излезе с предложение за защита на потребителите, би могло да, бъде, да бъдат включени в това предложение? някои практически мерки, които да улеснат достъпа до правосъдие на граждани, ощетени от предприятия. Това ли е, госпожо Халтова? Не, разбира се, че мога да продължа, но госпожа Регнер. Благодаря за вашите презентации. Много интересно да ви слуша човек, защото по този начин имаме наистина една цялостна картина за нещата, като всеки се посвещава на отделни специфични проблеми. Сега, моят въпрос към госпожа Гранжон заказането от господин Тека. Прозрачност, задължението за докладване, ев, евентуално докладване по страни и така нататък. Доколко тези подходи са бяха полезни за направеното от Франция. Аз наистина смятам, че отчетността, отчитането, докладването може да помогне за достигане на целите и наистина по този начин да се насърчи отговорността на предприятията. А вторият ми въпрос към господин Кватлих. Слушах ви много внимателно и бих искала да знам а, какво мислите за френският пример, френския подход – а, за отговорност, която се изисква от предприятията. Как го приемате вие нещо като някаква като някакво допълнително бреме или просто се опитам по някакъв начин да създам а, така вза, взаимовръзка между различните изказвания. Господин Коферати. Благодаря. Искам да благодаря и аз на нашите оратори. Те представиха нещата по много интересен начин. Винаги съм смятала, че прозрачността и отговорността на фирмите са от огромно значение, защото предприятията произвеждат и управляват произвеждат продукти, след това ги продават и така нататък, но те са, отговор... те са отговорни за а, здравето на гражданите до известна степен, за защитата на гражданите. Програмите за корпоративно социална отговорност са от огромно значение. Сега не е важно какво ще кажем ние тук в Европейският парламент. Важно е да, кое ще е по-продуктивно? Дали, да, дали а, социалната отговорност трябва да бъде обвързваща, задължителна за предприятията или трябва да бъде доброволна, факултативна? А, още през 1993 година бе повдигнат въпроса, свързан с а, корпоративната социална отговорност. Много, мер, много мероприятия бяха предприяти, но резултатите са все още доста скромни. защото в крайна сметка а, едно предприятие може да бъде изобличено за това, че не, не спазва известни а, норми, но в крайна сметка предприятието е произвело много и губи малко от това, че бива изобличено. Но, а, мисля по-специално за, примерно, за петролните компании, които а, са използвали за превоз кораби, които въобще не са били никакви кораби, а пробити танкери и които замърсиха европейските крайбрежия. Така че много други, много други примери могат да бъдат дадени, но според мене аз мисля, че трябва да има задължителна отчетност на европейските предприятия. Аз мисля, че би било редно също така да се предвидат и санкции, защото едно е да се разобличи, да се изобличи някое предприятие, а, друго е а, да се потърси отговорност, защото ако, ако само така не не само се е, е, приемеме и се задоволиме с е, доклади, с е, е, публикуване на планове, програми, всеки ще се хвали какво е свършил и ще има нещо като конкуренция между предприятията. А по-важно е все пак да има санкции. Санкциите винаги разобеждават е, и за това бих искал да знам какво, какви са вашите предложения и какво смятате вие по въпроса. Господин Леврото. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите, че дойдоха тук и ни разясниха тези проблеми. Проблем, проблем, който е в сър... който а, така тревожи Европейският парламент защото се тревожиме, че може би има една така наречена економика, която не работи по едни и същи правила. От една страна малките и средни е, предприятия, гражданите, които спазват норми, и от друга страна многонационалните предприятия, които не спазват никакви норми. Така че смятам, че тъй като оставихме ултралиберализма да процъфти, ето докъде ни доведе това. Така че необходимо е да да потърсиме някои решения, които да са гъвкави. Сега това, това, са, това, е, това са модерни решения. Но ние тук, в крайна сметка, е, предпочитаме така нареченото строго право, Така. Необходимо е да, да има прозрачност и всички изказващи се го подчертаха. Необходимо е многонационалните предприятия да бъдат прозрачни, защото защото ако някой ден се разбере каква, какви са механизмите на оптимизация при тях, ще трябва да отстъпят и да се откажат от тях. Така че, смятате ли, че може да се въведат санкции и, как, и в какви срокове ще бъдат, ще могат да се прилагате и тъй като все още е, се е, гъвкавото, гъвкавото право е това, което, по което работиме, е, кажете ми как, как работят контактните точки и дали френската е добра. Сега още един французин да вземе думата. Първо искам да кажа на господин Ле че много, много ми се ще наистина само многонационалните предприятия да са отговорни за положението такова каквото е в целия свят. За съжаление обаче и някои национални предприятия, които имат е, международна дейност, както някои френски предприятия, които действат в Бирма и на, на друго място, прилагат а, а, точно обратните правила на тези, които са задължителни в Франция. За мен е социалната отговорност и екологичната отговорност са първо въпрос на етична на етика. Въпросът, който трябва да си зададеме е каква е стоеността на човешкия живот и е ли тя еднаква в целия свят. Така че дали това, че жени и деца работят при скандални условия в а, южните страни или в Азия, това е ли приемливо и е ли етично? а, тъй като в, в, в, в тези страни няма подобни, няма норми, така че при те, те не нарушават правото, а, нали? Вие ще кажете ми под, под изпълнителите а, се съобразяват с право, бирманското право или която и да е страна, но въпросът, който трябва да си зададем е какво, как, какво, какво струва човешкото същество, как го оценяваме ние. Това беше първи въпрос. И втория въпрос можем е ли да разделиме бдителност и отговорност? Е, е, Френският конституционен съд отмени глобата, но да се бди това а, това не значи, че се отменя задължението за отговорност. Така че има ли, има ли възможност и какви ще бъдат възможностите да, да наложиме отговорността на големите групи и на техните подизпълнители? Сега това бяха въпросите. Може би да почнем отляво надясно с отговорите. Благодаря, господин председател. Е, исках просто да наблегна на правният аспект и на правните задължения списани в директивата. Няма да, да наблягам на човешките права или трудовите права, които са извън моите компетенции. Директивата обаче задължава предприятията, които са обект на обхвата и които са в обхвата, и като тя покрива, включително и управителните съвети и надзарните съвети да поемат правна отговорност при публикуването на тези отчети. Т.е. ако има погрешни или неверни данни, управителния съвет и ръководството са отговорни. И всички предвидени санкции ще бъдат е, приложени, включително и всички е, задължит, всички национални норми. Това е, що се отнася до а, е, публикуването на докладите. Благодаря, господин Шапелие. Желаете ли да продължите? Да, по въпроса за предложението за колективна защита и какви са шансовете за разширяване на обхвата на тази защита, в препоръките от 2013 година вратата за държавите членки е отворена, оставена отворена, за да излязат те извън тесния ъгъл на защитата на потребителя. E Може да се търси колективна защита за всички права, които проистичат от правото на Съюза. Следователно, шансове съществуват държавите членки е, просто не са използвали съществуващите възможности. Не става дума за трудности, за политическа воля. Основният въпрос е потребителят, който е купил Volkswagen, е, следва ли да има повече възможности да се защитава от а, е, румънците и унгарците, чието живот е отровен от цианит и сипан в Дунава. Мисля, че това е ключовият въпрос и за това е, е редно да работим за защитата на основните права и е, да формираме така достижения по този въпрос. Просто трябва да се промени малко подхода. Вярвам, че не е прекалено късно по отношение на това да се излезе извън мекото право и да се премине към реални юридически задължения, е въпроса на господин Лебретон, мисля, че част от нашето изказване беше посветена именно на това. Трябва да става дума за интелигентно съчетание, както казах. Повече от десетилетия вече има подход чрез така нареченото меко право. Вече е дошъл етапът да се мине към юридически задължения и натрупаният опит трябва да се използва. По въпроса дали можем щателната проверка, дължимата грижа да я отделим от отговорността, в много случаи, когато има корпоративна бдителност в законите, обществени поръчки, отчитане, се вижда, че наистина се налага да има отговорност която да върви ръка в ръка с, с задължението за щателната проверка. Много е важно обаче да има специфични норми в гражданското право по този въпрос, защото това дава сила на пострадалите. Те могат да прочитат как да защитят правата си, могат да прочитат, че имат право да отидат на съд. Това е много интересно и много важно. You, um, questions... Благодаря. Господин Клад Филик, е, някои от въпросите предполагат дълги отговори. Ще се опитам да ги съкратя. Първо, следва ли да има по-стандартизиран подход от гледна точка на предприятията? Да, най-добрият начин е, е да има повече стандартизация. Въпросът е как да я постигнем. В момента в ОИСР вече от години протича един процес на партньорски проверки и дискусии е, за е, подобряване на е, практиката във връзка с защитата на правата на човека. Въпросът е дали е да продължаваме да позволяваме това естествено еволюционно органично развитие на материята или да наложим им развитие чрез законодателни мерки. Мисля, че Франция е един от редките примери, които могат да бъдат дадени на другите. Последния въпрос. On the, on the law, um... Какво е ново то въведено с френското законодателство? Мисля, че тук се предполага много дълъг отговор. Първото нещо което споменах, е, че малко ни съмнява френският подход, защото е задължителен. И освен това, защото има така една опасност от копиране. Френският закон да бъде копиран в Холандия, след това да бъде копиран в Дания и така да се снабдим с един набор от голям брой закони. Мисля, че философията обаче Съдържанието на френското законодателство следва насоките на ОНЕ. Най-трудният и предизвикателен въпрос е дали е, нормите за лоялна фирмена практика да бъдат задължителни. Мисля, че специфичният характер на отговорното фирмено поведение се е, се разсредоточава в това, че става дума за доброволен процес, а не за задължителен процес. Има много законодателства в света. Има наказателни закони, граждански закони. И е, много елементи в тези закони е, карат фирмите е, да действат отговорно. Именно поради факта, че законодателството е задължително. Причината е, за съществуването на тези оазиси на отговорно фирмено поведение. Съществува такова поведение при незадължителност е защото има много други съпътстващи фактори, които трябва да бъдат отчитани. Например, екстратериториалното действие на нормите. Не съвсем точно да се каже, че с вменяването на задължение отговорността ще се засили. В момента, в който премахнете доброволния характер на това саморегулиране, то вече се превръща от саморегулиране в закон. И това е нещо съвсем друго. Мисля, че ценността на отговорното фирмено поведение състои в това, че фирмите доброволно се придържат към нея. И също така, действително трябва да бъде насока за нас това, че човешкият живот има една цена навсякъде. И инструментите в тази връзка следва да отразяват този принцип. Трябва да се различава щателната проверка от отговорността, беше запитано нещо в този смисъл. От, има няколко основни елемента. Първо, материално, правната отговорност на е, дефиниция на понятието отговорност не вреди другиму. Това е принципът. И вторият е, принцип е щателната проверка която е по-скоро процесуален аспект. Щателната проверка или бдителността могат да съществуват само на основата на материално-правен постулат, което също е част от насоките. Съвсем няколко думи трябва да изляза веднага, за да си взема влака. Много пъти беше спомената прозрачността. Мисля, че Програмата По-добра работа категорично доказва, че ако а, пуснете достоверна, обширна, полезна информация, това предизвиква реакция. Бяха поставени въпроси за значението на просрочността. Мисля, че ние трябва да бъдем супер ясни, супер стабилни, солидни за да можем да въздействаме върху пазара и да предизвикаме е, съответно поведение от негова страна. Е, за прехода от меко към твърдо право, е, въпросът е кое ще даде резултат. Аз смятам, че държавите членки нямат консенсус по въпроса. Но бих казал, че Говорим за корпоративна социална отговорност до голяма степен, защото хората по света, които работят за фирмите, живеят в места, където нямат достъп до правосъдие, в който и да е аспект от живота си. И за това аз бих върнал към комисията въпрос за значението на другите средства на защита и подпомагане на хората. А именно едно средство, един начин би бил да се укрепят съдебните системи на тези места, така че хората поначало да се чувстват сигурни, че ще могат да защитят правата си. Заповядайте, следващия експерт. Е, много въпроси получихме за независимите експерти. Трябва да има точки за контакт. Това сме го създали в Франция. Те дават съвети, ориентират. Това е много важно, за да могат да се правят плановете за бдителност и да се спазват показателите по отношение на прозрачността на отчитане обслужването. Да, такава прозрачност е необходима. Е, това ще осигури видимост на правеното от предприятията. Е, поетите ангажименти се изясняват е, и също така се дава възможност за измерване на резултатите. Когато има предварително разясняване на целите и на дейността, към която ще се стремим, по-лесно е да преценим дали тя е била ефективна. Е, предприятията е, имат нужда от известно време, няколко месеца, понякога години, за да превърнат в дела поетите ангажименти. Важното е еволюцията да е, е осезаема, да може да се предвиди и да може да се оцени възможността за защита. Е е, е, в този контекст се разполага въпроса за отговорността, за последствията от поведението. Значи целта е да се ограничи вредното отражение върху чуждата правна сфера, но тук трябва да бъдат активни самите увредени има значение, разбира се, и какъв е обемът на последиците, дали е засегнато само едно лице или няколко десетки или стотици лица от съответно нелоялно или некоректно поведение. Голяма част от въпросите бяха с морален акцент и излизат извън сферата на чисто юридическото и позволяват да се мисли за предприемане на постъпки, които да бъдат морално удовлетворителни. Преди всичко говорим за средства. Чрез средствата се стремим да избегнем последиците, които вредят. А ангажиментите а, са юридически, това са задължения, които тежат върху предприятието като юридическо лице, върху целия му състав и съответно може да се сезира съд с иск да разгледа нарушенията на това задължение. Да, това е неразделна част от проекта. Thank you very much. And Mr. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няколко неща. Аз съм председател на националните точки за контакт в Нидерландия, така че по дефиниция аз съм председател на работната група. Искам да коментирам за добрите или а, лошите практики. Мога да кажа, че националните контактни точки във Франция 4. Е, част от системата и това прави системата успешна. Норвежкия, холандския номер работи много добре, защото това са независими мрежи на такива точки за контакт. Има, в, например, в Штатите също така имат независими а, органи в надзорния орган. Т.е. имат един независим надзорен орган. Това са едни от най-добрите резултати. Тогава, когато говорим за преминаването от меко към твърдо от твърдо към меко право, а, а, Въпросът се поставя какво работи. Ако се премине от меко към твърдо право, се предполага, че мекото право не работи. А всъщност казах аз, че ние не знаем дали то действа или не. Ние трябва това да, е, да определим. Това правят в момента германците, защото в противен случай че политиката не се гради на факти. И тогава се поставят нещата, разделят се в хората на вярващи и невярващи. И моята задача винаги е намерете доказателствата за това какво действа успешно, какво не действа, кои компании знаят за тези насоки, кои ги следват, кои знаят за националните точки за контакт. Всички тия въпроси не сме проследили систематично. Именно за това скачаме а, изкокът от а, меко към твърдо право е въпрос на вяра. Благодаря, казва председателя. Приключихме с това изслушване. Искам да благодаря на уважаемите оратори, които дойдоха тук при нас и споделиха знанията си и опита си за участниците. Съм сигурен, че това беше обогатяване. Много ви благодаря. Позволете ми да приключа заседанието с едно съобщение. Както знаете, утре имаме извънредно съвещание в Люксембург. Автобус тръгва в 7 сутринта. 7 сутринта. Така че а, с нетърпение а, очаквам да се срещнем утре в автобуса. На 28 ноември ще има съвместно заседание на Юри и Авко в 11.45 по време на заседание на АВКО за прилагането на междуинституционалното споразумение по законотворчество. Следващото заседание на нашата комисия ще се проведе на 7 декември. Благодаря.